Откривам заседанието. Що се отнася до дневния ред, имате ли възражения по него? Не виждам. И с това обявявам дневния ред за прият. Бих искал да ви запозная с решението взето от координаторите на 15 февруари. Става дума за а, Европейски доклад за опазване на границите от комисия Либе, групата на социалистите посочи своя интерес и ни посочи коя е името на докладчика, също така решение Access to Finance. SME funding in capital markets. Ceci relève au fond това е свързано с комисията ЕКОН, групата СР посочи интерес и ще ни посочи името на докладчика. Координаторите стигнаха до решение да изготвят становище по доклада на ЕКОН и е, виждам, че няма връзка с е, собствените ресурси, така че при това условие няма да има някой, който да изрази становище. Освен това, ние решихме да отправим писмо до депутатите за да изготвят е, отговор на мадам Монсо и господин Филипо. Става дума за инвестициите в е, еврозоната. Това е доклад, е, който ще бъде изготвен от ЕФСИ и това ще бъде отговора, който се очаква от е, госпожа Монтел и господин Филипо. <clears throat> Вие получихте едно съобщение е, е, във връзка с протокола от 27 февруари. Имате ли някакви възражения? Виждам, че не са посочени такива. Сега преминаваме към а, подготовка за преразглеждането след изборите на многодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година. Нашия докладчик е Изабел, госпожа Изабел Тама и мога да посоча, че господин Ян Албрихт отсъства по медицински причини. Естествено, има и представители на специализираните комисии, които са тук сред нас. Те бяха поканени да участват на тази среща и аз искам да поздравя представителя на комисията, като благодаря най-сърдечно първо на госпожа Калвиню, е, генерален директор на Генерална дирекция бюджет и господин Апресан, е, директор на е, Генерална дирекция бюджети. Искам да благодаря на господин Матия Суал, директор на Digi Home, миграция и фондове за сигурност, също така и на господин Сакари Борансола, директор на Corporate Governance Frontex. Нашата среща днес е част от е, една серия срещи от е, групата за наблюдение, за да се проведе дебата за преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година. При същ... при... Предвижда се публично изслушване в... на 20 и е, на 17 март на заседанието на нашата група. Така, първо ние ще проведем дискусия по външното измерение, състоянието и предизвикателствата, пред които сме изправени. Също така приемането на нов подходящ инструмент, защото стана дума, че нашият бюджет не дава възможност за отговаряне на очакванията, свързани с тази криза и след това ще разгледаме вътрешните аспекти. Става дума за последиците от тази миграция. Така че сега давам думата на госпожа Тома, за да открие тази част от заседанието, след това на госпожа Калвиню която ще ни представи виждането на комисията. Госпожо Тома, давам и думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Искам да припомня, че в продължение на работата по бюджетните рубрики в рамките на преразглеждането на многодишната финансова рамка стана ясно, че 3 и 4 бяха най-силно засегнати от 2014 година и че е необходимо да бъде обърнато по-сериозно внимание на тях от наша страна и от комисията. Говори се много в медиите, освен това има силен натиск затова тази сутрин трябва да разгледаме какви са бюджетните измерения в работния документ, който представихме с господин Олбрихт. Представихме тази функция като недостатъчно адаптирана в многодишната финансова рамка, за да отговори на събитията, които настъпиха в последствие. Освен това, тя не е достатъчно ресурсно обезпечена. Функции 3 и 4 са най-силно засегнати, както казах, на годишната финансова румка, рамка, както и в предходната финансова рамка. Има бюджетни ограничения. И и имаше най-сериозни ограничения, съкръщаване на бюджетните средства в тези функции от страна на комисията от порядъка на 4%. За това се налагаше да използваме инструмента за гъвкавост и така достигнахме до определени ограничения. Относно функция 4 има два основни въпроса. Не можем да навлезем в подробности за 5 минути, но двата основни въпроса, които поставяме, първо се отнася до безпокойството ни, че има твърде много адхок инструменти, например доверителните фондове за Сирия и Африка, както и фонда за Турция. Това са адхок инструменти, които не са в рамките на многогодишната финансова рамка. Освен това, си поставяме въпроса и това е въпрос към комисията, относно спазването на ангажиментите поети от държавите членки, за да могат да бъдат попълвани тези фондове. Втората група въпроси, че за да може да бъдат попълнени тези адхок инструменти, трябва да използваме и доста други инструменти, като пред присъединителните фондове за съседство, за развитие и сътрудничество и се опасяваме, че а, това малко а, разстройва а, тези инструменти, така както са заложени в многодишната финансова рамка. Относно функция 3, ситуацията е още по-сериозна или поне е много по-трудна, тъй като констатираме, че има сериозни предизвикателства, свързани с миграционната криза. Тук говоря за фонда за обежаща миграция и интеграция или ФУМИ в бюджет 2015 не са достатъчни средствата. Също има и други фондове, които също имат ограничени средства, както по плащания, така и по а, ангажиментите. Също са необходими средства и за предвидените горещи точки. Тоест, ние сме достигнали лимита на възможностите използваме горните граници, предвидени в бюджета. И за това имаме доста въпроси към вас относно състоянието на тези две функции в бюджета. Бихме искали всичко това да остане в рамките на бюджета, въпреки че трябва да държим сметка за политическите реалности. и в по-широк план да се запитаме тези спешни решения, които се вземат, дали са финансово осигурени. Защо? Дали има достатъчно средства за разходите? Имаме решения за горещите точки, за преразпределянето на мигранти и прочие и трябва да сме наясно къде се намираме в края на годината при изразходването на предвидените бюджетни кредити за тези а, функции. Благодаря, госпожо Тома. Мисля, че проблемът беше ясно очертан в рамките на многодишната финансова рамка. Нещата стоят така, че не можем да отговорим толкова бързо на промените. Освен това, има доста разминаване между реалностите и това, което се казва, че съществува. Ние бяхме в Турция преди една седмица, говори се за 1 милиард за, от нашия бюджет за Турция, говори се също за събирането на 3 милиарда, общо 14 милиарда, но всъщност се оказа, че средствата не са достатъчни. Сега давам думата на госпожа Карвайо за 20 минути. Благодаря господин Атюи, благодаря госпожа Томан за това встъпление, което направихте. Благодаря също за това, че се провежда тази среща и че съм тук, защото наистина е необходимо да обсъдим тези проблеми, най-вече, що се отнася до използването на общ, общностния бюджет по отношение на предизвикателствата от миграционната криза. Ще премина на английски язик, тъй като ми е по-лесно да направя презентацията си на този език. Ние всички споделяме сходни впечатления, т.е. че ние се намираме пред едно от най-големите предизвикателства пред Европейския съюз, предизвикан от геополитическите напрежения в съседните държави, и това създава въздействие върху сигурността, социалните въпроси, има хуманитарно въздействие, има политическо въздействие. Считам, че всички споделяме също известно разочарование. Аз усещам това и от вас, аз споделям това разочарование, тъй като всички искахме да отговорим по начин, който да бъде достатъчно ефикасен, за да може да преодолеем кризата до настоящия момент. Но искам да кажа с едно положително, започна с едно положително послание. Що се отнася до бюджета на Европейския съюз, считам, че имаме добър пример за бърз отговор от страна на трите европейски институции. Работихме заедно в опит да намерим всички възможности за проява на гъвкавост, както и за намиране на ресурси, които са на лице, за да можем да ги мобилизираме и да ги вложим там, където е необходимо. Считам, че без да говорим за е, някакъв трус, за който спомена госпожа Тома. Функции 3 и 4 със сигурност бяха най-силно засегнати от кризата. Ще огранича изказването си до функция 4, тъй като малко по-късно ще разгледаме функция 3. Искам да ви дам кратка представа за бюджетните ресурси, които бяха представени. И да ви дам представа за различните попечителски фондове, за които говорихме, доверителни фондове. Вие дадохте пример за това, което аз казах, как реагира европейския бюджет. Между 2015 и 2016 мобилизирахме близо 10 милиарда евро за миграционната и беженска криза. Това е отвояване на бюджет, предвиден предварително. Това ни позволява да потвърдим казаното от председателя Артуи, че европейския бюджет не е замислен, за да може да реагира на подобни кризи. Сумите, заложени в бюджета, ясно са недостатъчни. Но ние се умяхме да отвоим предвидените суми, тъй като в допълнение към 5,2 милиарда, които бяха молизирани чрез различни адхок инструменти по вътрешни и външни действия, бяха също мобилизирани 3,5 милиарда чрез мобилизирането на ресурси и 1,8 от Европейския фонд за развитие. Това отива за доверителни фонд за Африка за 2016-2020. Това стана възможно чрез преразпределение на средствата там, където ги имаше. Използвахме резерва за миграция. Използвахме в пълнота инструмента за гъвкавост. Въпреки ограничената многогодишна финансова рамка, ние се умяхме да мобилизираме доста средства, които ще могат да бъдат използвани през следващите две години. Сега разбивка за допълнителните средства за вътрешни и външни действия. Няма да се спирам на функция 3. Имаше значително подобряване на подмощта, спешната помощ, както и подобряване на личния състав, както и на финансовите ресурси на засегнатите агенции, също финансиране на схеми за защита на лица, които се нуждаят от международна защита. Разбира се, това не може да стане за една нощ, но постепенно се преминава към изпълнение. Що се отнася до външните действия, и считам това за много важно да бъде подчертано, тъй като проблемът е създаден отвън, трябва да насочим вниманието ни върху външното измерение също. И това, което се опитваме да направим е първо да се справим с най-неотложните хуманитарни нужди на беженците и на приемащите ги общности. Вие споменахте, господин Ройти, Турция, Ливан, Йордания, които са най-силно засегнати от беженските потоци. Освен това се предприема действия за подобряване на стабилността и за справяне с незаконната миграция. Ние искаме да е, накараме хората да останат е, там, е, откъдето сега идват. Но като хвърлим поглед отвъд бюджета, искам да кажа, че ние се опитваме да използвам всички възможности за набиране на средства извън бюджета, чрез създаването на доверителните фондове, чрез координационния механизъм за средствата, предвидени за Турция. Разбира се, може да се считат за адхок инструменти, както ги назова госпожа Тома, но това не са инструменти, които не са предвидени. Всъщност финансовия регламент предвижда подобни инструменти, затова в известна степен ние разполагаме с бюджет, който вече е в състояние да предвиди инструменти, които могат да доведат до привличане на допълнителни средства. И в бъдеще те няма да бъдат и цяло адхок, ако искаме да мобилизираме средствата за справене с подобни предизвикателства. Сега преминавайки по-конкретно към функция 4. Трите доверителни фонда, които бяха създадени за Африка, има индикативна сума от 1,8 милиарда за периода 2016 и 2020. Една част ще дойде от бюджета 81 милиона вече са осигурени от държавите членки. Това е в отговор на въпросите ви, госпожо Тома. Доверителният фонд МАДАД за Сирия за сега е получил също средства в голяма степен. Виждате на тази графика какви са пропорциите от различните. А за Турция, след преговорите, ще получат 1 милиард от бюджета на Съюза. Част от тях са предвидени за 2016 и ние ще предвидим съответната сума за 2017. 2 милиарда ще бъдат осигурени от държавите членки. В допълнение на това, преди две седмици се проведе конференция в Лондон за Сирия. Държавите членки и комисията обещаха още 3 милиарда общо. Частта, която ще дойде от бюджета на Съюза, ще бъде 1,1 милиард, включително фонда Мадата, както и осигуряването на макроекономическа помощ за Йордания. Ако правилно си спомним, около 200 милиона, нали? И така като цяло това означава отвояване на обещаното през предходните три, на предходните три конференции. Като отидем по-нататък и оставим на страна тези три доверителни фонда, те ще бъдат малко по-подробно описани. Общата картина за функция 4, искам да напомня, че за 2016 бюджета предвижда 9 милиарда ангажименти, 10 милиарда плащания, което е 36% увеличение в сравнение с миналата година. Освен това, Искам да спомена нещо, което е важно за Европейския парламент, а именно, че благодарение на управлението на бюджета през 2015 и бюджета предвиден за 2016, разп... премахнахме натрупаните неплатени фактури за този период. Това беше аномалия и ние искахме да може да се премахне. Започваме 2016 с една по-балансирана ситуация, що се отнася до плащанията и ангажиментите в функция 4. Въпреки това, започваме 2016 с ситуация, при която имаме нулев, нулев марш. 24 милиона а, имаме в а, инструмента за гъвкавост, т.е. възможностите за маневриране в а, тази функция са крайно ограничени. Както вече подчертах, е, европейските доверителни фондове са инструменти, които ни позволяват да мобилизираме средства, обединявайки приноса на други донори, те се управляват от комисията. Различните програми, които са включени в доверителните фондове, имат своето правно основание, следват е, правилата, прияти от законодателните органи, т.е. не се заобикалят правилата, които се прилагат по отношение на предприсъединителния инструмент или за сътрудничество и развитие, или за съседство и прочее. Председателят, извинете. Относно средствата, предвидени за беженците за Турция. Има ли споразумение относно това как ще се разпределят средствата, които трябва да бъдат носени от държавите членки, за да се покрият тези 2 милиарда? които са предвидени да дойдат от държавите членки. Да, това е добър въпрос. Последния път, когато обсъждахме въпроса, имаше една държава членка, която не беше дала съгласието си, но от 10 дена вече има споразумение. Всички държави членки са съгласни да направят своя принос. Ние подготвяме разбивката на приноса на всяка от държавите в зависимост от нуждите от ликвидни средства в този фонд. Да, това е много добре като новина, казва господин Артуи. Но можете ли да информирате парламента, че е постигнато такова споразумение? Казвам, а, госпожа Карвая казва, Съжалявам, че не бяхте информирани. Миналата седмица ние бяхме в Турция и не разполагахме с информация, че е постигнато съгласие, така че аз протестирам срещу това. И изразявам а, а, пожелание това в бъдеще да се избягва, тъй като това не е добър подход. Да, имате право. Това е споразумение между държавите членки, взето от съвета и аз е, обещавам от страна на Европейската комисия да направим максималното своевременно да бъдете информирани. За щастие обаче това е добра новина, че беше постигнато споразумение с, е, между държавите членки и най-сетне и аз ще се върна на този въпрос по-късно, за да ви кажа къде точно се намираме по отношение на тези средства, които са е, пред... И така, исках да подчертая както и да разсея съмнения, които съществуват тук в Европейския парламент относно функционирането на доверителните фондове, подчертавайки има различни програми, които допринасят за тези фондове. Те спазват съответните правила, комисията следи за това. Тези доверителни фондове също са подложени на същото аудитиране, наблюдение, и отчетоводяване, както останалите европейски фондове. Така че от тази гледна точка има сходна система за контрол и прилагане на ресурсите, които се влагат в тези фондове. Няма да се спирам подробно на различните доверителни фондове, защото колегите ми от другите генерални дирекции ще ви дадат повече подробности за конкретните проекти. За това ще премина към следващия слайд. Искам да подчертая, че доверителният фонд Мадат е от регулярен мащаб, обхваща Йордания, Ливана, Ливан, Турция, както и Ирак и Западните Балканите. 390 милиона бяха предвидени в подкрепа, най-вече в областта на образованието, обучението, защита на децата, по-добър достъп до здравеопазване, подобряване на инфраструктурата за водоснабдяване, както и също подобряване на устойчивостта, економически възможности и социално приобщаване. Колегите ми ще могат да ви дадат повече детайли относно изпълнението. Има примери за проекти по МАДАТ. Те са включени в моята презентация, но ще оставя това на моите колеги, те да запозна... ви запознаят с тези програми по-детайлно. Това ви дава представа за какво става дума и че ние наистина насочваме вниманието към реалните потребности. В а, държавите а, около Сирия. Доверителният фонд за Африка е малко по-различен, тъй като той не е фокусиран толкова върху хуманитарните аспекти, а е насочен към първопричините причините на миграцията, т.е. подобряване на устойчивостта на инфраструктурата, за да могат хората да останат у дома си, вместо да мислят, че единственият им шанс е да отидат някъде другаде. Има ясни примери за проекти, например в Етиопия, за подобряване на снабдяването с храни. В Сомалия има също подкрепа е, за завръщането на сомалийци, които сега се намират в Кения. Колегите ще кажат нещо повече. На първите срещи на оперативните комисии проекти от едно, над 1,1 милиона бяха одобрени за региона на Сахел е, и езерото Чад, и допълнителни средства за африканския рок. А сега за средствата за беженците в Турция. Знаете, че е предвиден 1 милиард от европейския бюджет, 2 милиарда от държавите членки за периода 2016-2017. Съгласно този механизъм, управлението ще става от комисията, ще има редовни доклади пред съвета и пред парламента. Също ще се следва обичайната процедура за освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета. Последните развития по този фонд за Турция. Вчера аз имах възможността да получа много добра информация от координиращия комитет, управляващ комитет. Всички споделят мнението, че трябва да се действа спешно. Има единодушно съгласие да започне незабавно изпълнението на частта, която е свързана с бюджета на Европейския съюз за 2016 на базата на оценка на потребностите към момента Имаше консултации с турските власти, беше постигнат консенсус също относно приоритета, който да се отдаде на хуманитарните аспекти и достъпа до образование. Затова проектите, които бяха предвидени в тази сфера, свързана с достъпа до образование, ще започнат да се прилагат приоритетно през едните седмици. Имаше също и положително развитие Държавите членки се договориха да се координира действията на държавите членки в съответните райони и също ще се направи картография на конкретните потребности. За това е много важно да има добра координация. И за сега нещата вървят добре, що се отнася до фонда за Турция. Ние всички бихме искали реакцията да бъде по-бърза, т.е. да можем да реагираме незабавно. Проблемите, които изпитваме, можеха да бъдат вече решени, ако това беше така, но за съжаление не сме постигнали този етап все още. Не можахме да използваме всички възможности за гъвкавост, за да предвидим средства там, където е необходимо. Функции 3 и 4 са две приоритетни области за всички ни в настоящия момент. И това ще продължи и през 2016, защото напреженията ще останат. И в отговор на казаното госпожа Тома, този въпрос не е само за миграцията, но всички предизвикателства, пред които сме изправени, проистичат от социални, политически а, и други кризи в а, близките до нас държави. за това ние също очакваме да се премине към преразглеждане на многогодишната финансова рамка, така както е предвидено към края на настоящата година. Благодаря, госпожа Калбиньо. Ако ми позволите, аз ще се върна към инструмента за Турция, тъй като са засегнати държавите членки. Комисията беше част от Common Understanding по време на срещата на 3 февруари с държавите членки и комисията трябваше да вземе решение. Парламентът трябва да бъде информиран за това. Комисията наистина взела ли е такова решение? Госпожа Георгиева ще предостави ли това решение на парламента и в какъв срок? И е, дали парламентът ще бъде консултиран във връзка с решението? No, I, I Euh, Господин Артуи, позволете ми да започна със следното. Както знаете много добре, аз съм 100% съгласна, че трябва парламента да бъде информиран и ние винаги сме на ваше разположение, за да дадем обяснение в тази връзка. Аз разбирам, че вие очаквате и нещо друго. Първо, е, това споразумение е между държавите членки и комисията участва също. Тя трябва да се опита да е, се постигне това споразумение. Става дума за едно решение на комисията, което беше преработено след споразумението с държавите членки. Това е решение на комисията и то проистича от правомощията на институцията. Що се отнася до бюджетната сфера, през декември вие ни информирахте за това и имаше развитие в преговорите с държавите членки. В настоящия момент аз се спомня много добре е, за бюджета. Предвижда се, че е, се стигна до 1 милиард. Ние посочваме тези цифри по време на дискусията ни през декември и ние можем да продължим да ви информираме за развитието. Ще направим едно подходящо предложение, освен а, предложението за бюджета 2017. Ще става дума за едни нормални бюджетни преговори които се провеждат всяка година и е, ако парламентът е, не е съгласен да се е, внесе 1 милиард между 2016, за до 2016, аз мисля, че това е въпроса, който вие повдигнахте, защото аз предполагам, че всички ние осъзнаваме необходимостта да се направи принос към европейския бюджет и че това е необходимо. Аз обаче Съжалявам, ако вие имате впечатление, че не сте информирани, ще направим всичко необходимо следващия път да получите информация. Oui, merci, Благодаря, господин председател. Е, благодаря много на госпожа е, Калвиньо за предоставената информация. Както вие казахте, е, всъщност това засяга комисията и съвета сега, що се отнася до този инструмент за Турция, той предвижда 1 е, милиард е, от е, европейския бюджет и всъщност как да се изразя, всъщност това е до някъде и проблем свързан с този инструмент, поне според мен, защото същото се отнася и за доверителния фонд. Вие казвате, че от този фонд могат да се набират и други средства, но след като видяхме схемата, която ни представихте, искам да попитам за какви други средства от европейския бюджет става дума. Става дума за едно участие на държавите членки или става дума и за бюджета на Съюза, който Всъщност 85% се реализира от участие на държавите членки. Ние наистина имаме впечатление, че това е бюджета на Европейския съюз и всъщност се създава една цяла серия от сателити, и е, това изцяло избягва от е, една демократично представене и от една демократична процедура, която да включва парламента. Това е нещо, което не е съвсем кохерентно, ако мога така да се изразя, и освен това се изплъзва от демократичния контрол. Освен това, аз е, искам да посоча още нещо в тази връзка. В крайна сметка си задавам въпроса какви са реалните предимства от всичко това. Защо а, е, ние е, трябва да преминаваме към нови инструменти. Имам чувството, че се губи рационалност по отношение на бюджета, защото средствата трябва да бъдат управлявани. Но аз наистина се съмнявам какви е, са предимствата от създаването на тези инструменти. Ние всъщност каква представляваме е, една котия, която се формира от е, участието на държавите членки. Аз мисля, че е, схемата на разпределение, кодът за разпределение е малко различен, но всъщност това е което исках да кажа. Благодаря, госпожа Тома. Сега вие Бихте ли ни казали, госпожо Калвиньо, кога трябва да си тръгнете от тук една минута? Имате ли нещо да кажете във връзка с изказването на госпожа Тома? Съжалявам, че трябва да си тръгна от тук, но аз е, няма как да остана тук. Моите колеги обаче ще продължат да отговарят на вашите въпроси. Благодаря много за това, че ми давате възможност да взема отношение на госпожа Тома. Въпросът е дали е, виждаме балканизация на бюджета в случая. Не, аз не мисля, че това е така. Аз мисля, че има две предимства. И аз, е, когато започнах да работя е, в тази е, дирекция за бюджета, имах чувството, че е, ставаше дума за друга оценка че става дума за инструмент, който наистина стана много важен в нашата работа. Виждам, че има две много важни предимства и аз мога да кажа, че това не са единствените предимства на този доверителен фонд. Дори и да увеличим бюджета, дори и е, това да се направи по значителен начин, винаги ще бъдем в ситуация, в която този бюджет не е достатъчен. Е, този инструмент дава възможност за мобилизиране на други фондове и затова е много полезен. И ние искаме да мобилизираме такива фондове, възможно най-бързо, но в рамките на инструмента за Турция този ангажимент от 2 милиарда от държавите членки, е, Норвегия и Швеция Швейцария може би също ще е, внесат принос, така че ние ще създадем възможност да могат да се събере значителна сума от средства. И всъщност това е много голямо предимство, което не се съдържа в бюджета сам по себе си, така както е конструиран. Второто предимство това е координиране на действията и е, какъв е инструмента за Турция. На първата среща имаше единодушно споразумение да се координират действията на европейско равнище равнище и на равнище държави членки. И това наистина е инструмент или положителен елемент, е, който излиза извън границите на бюджетната сфера. Европа да може да действа координирано, по-ефикасно там, където трябва и аз смятам, че е, извън е, европейския бюджет, смятам, че това е едно предимство, което не трябва да се забравя. Сега, що се отнася до балканизацията, програмата съществува, програмата е, се прилага, става дума за различен начин на нейното прилагане. И в крайна сметка това е всъщност израз на различните програми, които имаме. Защо искаме една хуманитарна акция, която да е абсолютно е, независима от действията по развитието. Наистина, тук трябва да се постигне синергиен ефект. Ние провеждаме хуманитарно действие в кратък срок, след това ние ще провеждаме средносрочни такива акции в рамките на инструментите за развитие, които са много по-мощни по отношение на инфраструктурата на външната ни дейност. Аз мисля, че имаме е, различни инструменти е, и е, всъщност това не е балканизация, това е един по-гъвкав начин на използване на средствата, които разполагаме в бюджета, като разбира се е, има контрол – и е, този е, контрол е утвърден от двамата са законодатели, също така и от е, Сметната палата. Председателят благодаря. Ние сме избрани от европейските граждани и е, всъщност трябва да се отчитаме пред тях, пред европейските граждани. И въпросът, който възниква тук е да се знае дали е, бюджетът е, може да бъде добре обяснен, може да бъде разбран от европейските граждани. Всички наши е, действия, може би, е, превръщат бюджета в абсолютно непрегледен. И е, ако той е непрегледен за гражданите, смятам, че това е, отслабва институциите от демократична гледна точка. Това е което исках да посоча. Сега Съжаляваме много, че трябва да си тръгнете. Давам думата на госпожа Солин. Hvala za besedo, predsednik. Hvala vsem za predstavitev in tudi za pomisleke glede. Hvala za to, че mi давате domato. Благодаря, че очертахте своите притеснения по отношение на годишната финансова рамка до 2020 година. Инструментите ad hoc, според мене, бяха разработени твърде късно, въпреки това те са от изключително значение за ситуацията, в която се оказваме сега. Аз също се чудя дали настоящия бюджет може да бъде разбран добре. И също така се притеснявам какво би се случило, ако в един момент ни се налага да търсим повече средства по доверителните фондове, по другите фондове. Имаме ли подходящ отговор на точно този въпрос? Що се отнася до фонда за Турция, мисля, че споменахте 3 милиарда като цифра за този фонд фонд от европейския бюджет се очакваше да се предостави половин милиард, 2 милиарда и половина от държавите членки, но сега тези фигури се, тези цифри се преосмислят. 1 милиард ще дойде от европейския бюджет. Вие също така не споменахте в какъв срок трябва да се предоставят средствата от страна на държавите членки. Това, което искам аз да знам, какво очаквате вие, че това трябва да случи в рамките на един месец, на 6 месеца? Въобще определили ли сте срока, в който трябва да се предоставят тези средства? Струва ми се, че трябва да подходим максимално бързо, за да може този фонд да получи финансирането и да започнем да изпълняваме необходимите действия и да вземем необходимите решения. И последен коментар. Достатъчно ли сме готови да използваме фондовете в Турция, в африканските страни по отношение на контрола? Можем ли да контролираме всичко? Благодаря, господин Дунаду. Аз споделя много от гледните точки, които бяха изложени тук, също и тази на госпожа Изабел Тома. Разбирам, че госпожа Калвино ни посочи, че всъщност бюджета ще изисква координация на действията. Но ако ние наистина имаме нужда от нещо, според мен това е тази координация – държавите трябва да участват в този бюджет и всъщност аз това, което мога да посоча, че съм загрижен във връзка с Турция и всъщност загрижен съм за начина по който ще бъдат събрани тези средства. Е, Европа и комисията в частност трябва да създаде процедурни инструменти, които

са необходими за случая. Аз мисля, че необходимостта е на лице. Очакват се средствата. ние знаем след нашето посещение, че те трябва да бъдат управлявани. И аз искам да посоча, че днес ние не сме в състояние бързо да изразходваме тези средства, що се отнася до европейския бюджет и държавите членки. Защото всъщност за това се крие един шантаж, който е абсолютно неприемлив. Имам предвид е, господин е, Ердоган, обаче реалността е друга. Ние трябва бързо да се намесим, защото хората очакват е, тази помощ от Европа и си задаваме въпроса дали наистина съюзът е ефикасен. Аз мисля, че комисията трябва да се занимае с въпроса за миграцията и да се създадат неотложни инструменти, да позабрави малко процедурите и контрола. Аз мисля, че наистина моментът е неотложен. Председателят, госпожа Гардия Себал. creo que el señor ha dado la clave de Благодаря, господин председател. Струва ми се, че колегата току-що изказа притесненията, които имаме по отношение на тези фондове. Ако използваме същите оперативни правила за съществуващите фондове, които са част от бюджета, наистина се поражда съмнение. Чухме, че те са гъвкави. Същевременно не разбрахме дали има такава гъвкавост в програмата, координацията, дали има дали там е направено каквото е необходимо. Фактите са, че съвета не желае да приеме един разумен бюджет, който отговаря на нуждите. Така че в момента ние просто търсим финансиране извън бюджета, което няма смисъл. Не казвам, че няма смисъл да координираме дейността си или тези механизми, но това, което не е подходящо, е да трябва да търсим средства извън бюджета за това. Освен това, в целия програмен период а, искам да знам каква беше ролята на парламента. Когато правихме преговори по бюджета за 2016 година, държавните глави се срещаха в Малта. Те се съгласиха на 3 милиарда за Турция, половин милиард от бюджета. Същевременно в съвета казахме, че трябва да се увеличат определени бюджетни редове и ставаше въпрос за половин милиард, не за цял милиард. Защо съвета са решили 1 милиард? Защо не са решили направо 3 милиарда? Къде е ролята на Европейския парламент като съзаконодател или ние въобще нямаме какво да кажем по бюджета? Така че ако не мисля, 260 милиона идват от две бюджета с 2016, останалата част 740 милиона идват от бюджета за 2017, но кой ще направи това, след като така или иначе финансирането вече е заделено под определен бюджетен ред, какво трябва да направим ние? Оказва се, че а, нещата вече са приключили. Ние нямаме какво да кажем по отношение на онези 740 милиона в бюджета за 2017, т.е. нас не заобиколиха. Говорим много за добавена стойност тук и е, вашия въпрос всъщност е каква е добавената стойност на Европейския парламент. Е, може би не трябва да задаваме толкова въпроси в тази връзка, беше отговорът. Господин председател, благодаря. Аз искам да посоча, че винаги съм малко очуден от а, а, спокойствието на дебата, обясненията, които са като че ли самодоволни от страна на комисията и а, тежеста на момента. Във всъщност ние откриваме или по-скоро намираме две а, а, решения с един малък бюджет – тъй като обаче днес става дума за мир или за война и всъщност става дума за бъдещето на Европейския съюз. Този малък бюджет всъщност ние го започнахме в парламента и това трябва да бъде припомнено. Този бюджет има формата на корсет и като че ли няма размерите, които да позволят да се изправим пред кризата, пред която се намираме днес. Това е проблем, който е много голям и това е факторът време. Ние не можем да отговорим на неотложните изисквания, като създаваме газови предприятия и като непрекъснато е, увеличаваме и ускоряваме процедурите на контрол. Ние бяхме е, на мисия в Турция и видяхме по какъв начин самите трудности е, за получаване на кредити се отразяват на кризата. И аз изобщо не съм сигурен, наистина не съм сигурен, във връзка с доверителния фонд, дали той може да а, отговори на изискванията. И последното нещо, което искам да посоча, това е нещо във връзка с бъдещия бюджет. Ние сме само в началото на проблема с миграцията и а, е, ние наистина е, ще трябва да си дадем сметка до каква степен сме лишени от всякакви средства, от всякакво оръжие за защита. Аз а, е, говорих за Турция, обаче ние не можем да говорим за въпроса за миграцията без а, да имаме предвид демографското съотношение. Световното а, население ще продължи да се увеличава около 2050 година и ще достигне 12-13 милиарда, като Африка ще премине от 900 милиона към повече от 1 милиард. И това трябва да ни мобилизира, защото в противен случай ние ще бъдем удавени от нашите грешки. Благодаря, господин Марже. Господин Марагал има думата. Merci bien, президент. Сигурно los que ah, después de, de las... Благодаря. Без никакво съмнение, след седмицата, която изкарахме в Турция, онези от нас, които бяха там, засилиха своята чувствителност към проблемите. Виждаме, че е, има повишена чувствителност към проблемите. Има по-голяма информираност и това се вижда и по време на дебата тук в Комисията по бюджета. Бяхме представени пред серия свършени факти. И мисля, господин председател, че е важно да отбрежда нашия, про... нашия протест. Да имате предвид, че а, той трябва да влезе под някаква официална форма, за да може да има по-официална позиция по въпроса, да е ясно каква е ролята на парламента и какво искаме ние. Мисля, че като комисия към Европейския парламент ние трябва да сме готови да използваме всички възможности за гъвкавост. Ако имаме гъвкавост по отношение на процесите, които текат между държавите членки и комисията, ние може би можем да подпомогнем тази, тези усилия за координация, да участваме в процеса на взимане на решение и да дадем своя принос или поне да получим някаква информация, която да стига до нашата комисия. Струва се, че това е напълно възможно и е нещо, което съвета и комисията трябва да признаят. Също така ми се струва важно да мислим не само за бюджетните потоци вътре или вън в бюджета, а също така да видим, да се помислим за това, което видяхме в Турция. Тоест за начина по който парите се разпределят Нещата бяха много некоординирани, зле изпълнени. Става въпрос начина по който се използваха ресурсите. Имаме тези доверителни фондове. Фонда за Африка, механизма за Турция. Знаем колко важни са донорите. Имаме принос от страна на държавите членки и знаем, че Турция също вкарва пари през своите институционални канали Знаем, че поне 6 или 7 донора вкарват пари в един и същи механизъм или фонд. И ако нямаме едно и също ниво на координация, ако не можем да следим решенията, да видим дали е правилно се изпълняват, се получава един много сериозен риск да изгубим контрол върху това, което се случва. Особено като се вземе предвид че ситуацията е доста неясна. Дори последната седмица аз не знам дали някой излезе с цифри колко беженци има в Турция, колко граждани има в тези лагери. Не знаем мащаба на проблема. Знам, че има хуманитарна криза, хората се нуждаят от жилищно настаняване и храна, но в момента работим възоснова на смесица от интуиция и порив да помогнем. Трябва да съберем на едно място всички инструменти, които имаме, за да можем да имаме възможно най-голяма гъвкавост, а също така да има и координация. Защото проблемите могат да нараснат и да се увеличат изключително много, ако не знаем какво точно правим. Комисията заедно с парламента трябва да покаже своята способност да реагира на ситуацията и да подходи гъвкаво към нея. За момента това не се е показва. Това, което ни е необходимо, е по-гъвкава координация между държавите членки. Ситуацията се е, развива бързо. Действията на Русия в е, Северна Сирия, в Алепо, бомбардировките на Турция върху позициите на кюрдите в Сирия. Вчера имаше атентат в а, а, Анкара, около 30 души загубиха живота си. Така че ситуацията е изключително нестабилна и са необходими инструменти за вгъвкавост. Виждаме, че нещата се осложняват. Господин Дюпре има думата. Благодаря, господин председател. Слушайки колегите, си замислих за три неща. Първо, считам, ние навлизаме в нова ера в бюджетен смисъл. Когато чуваме какво казват от комисията, от съвета, се говори за, за привличането на нови средства, така наречени леверидж, за добавена стойност, и за бюджет на изпълнението. И трябва да се запитаме какво ще означава всичко това за бюджета. На второ място, когато гледам как гледаме ролята на комисията при бюджети, констатирам, че ние сме все по-малко бюджетна комисия, а се превръщаме в един орган, който само одобрява решения, които се вземат някъде другаде. И от нас се иска да ратифицираме поредица от решения, в вземането на които не сме участвали. Тоест трябва да имаме повече легитимност. Има също изместване на центъра на тежест на средствата които се изразходват. Има връзка между средствата, които ще отидат към а, трите доверителни фонда и стигам до извода, че за следващите две години трябва мобилизираме 5,4 милиарда. Документът, който ни, ще ни представи господин Преса, тези средства, които са в бюджета, в функция трета за миграцията. Те са 3,8 милиарда за 3 години, ако правилно интерпретирам таблицата, която ни е представена. Това може да има, според мен, два, две последици ако все повече се обръщаме към държавите членки, за да захранват доверителните фондове за Африка, за Мадат, за инструмента за Турция, считате ли, че те ще бъдат по-склонни да внасят средства в бюджета? тъй като сега механизма, който се прилага, държавите членки все повече проявяват склонност да затягат европейският бюджет в определени политически сфери. Това буди безпокойство за мен. Но има и втора последица. Финансовите инструменти, това, което е предвидено, например, за Турция, правителството ще се намества в управителните органи. Тоест, ние навлизаме в нова бюджетна ера, с последици, които могат да се предвидят, според мен. Вместо да не се казва, че е безобидно това, което наблюдаваме в момента. Това, което каза господин Маржип в момента, преди малко. Процедурата е много дълга, но а, трябва да действаме бързо, защото все още не сме достигнали до а, апокалиптична ситуация, що се отнася до гемографския бум. И това трябва да се има предвид при провеждането на политиката през следващите години. Но считам, че тези средства, които са предвидени, са доста под необходимите. Благодаря, господин Сарвама има думата. Благодаря, господин председателю. Искам първо да благодаря на комисията за това, че ни запозна с ситуацията, такава каквато е. Не мога да кажа, че комисията е виновна за нещо тук. Обаче искам да внеса драма и то нарочно. Ситуацията, в която се очакваме, е много тъ... в която се оказваме, е много тъжна и съм сигурен, че всички в тази зала споделят едни и същи цели, а именно, че трябва да направим нещо – Мисля, че в момента Европейския съюз е като робот, който плува в спокойни войни, води, извинявайте, а, доста години. И изведнъж, и тук ще направя препратка към Тенеси Уилямс, но без да навлизам в подробности, драматичната природа на бурята, която засяга всички държави членки и Европейския съюз, и изведнъж става очевидна. Има една жестока буря, която разклаща нашия кораб и това ще остане и ще продължи за обозримото бъдеще. Има нужда да направим нещо. And, and the whole budgetary structure and the decision making това, което трябва да направим е да вземем решение, да преструктурираме нещата и да видим какво трябва да се промени, за да може ние в тази лодка, в този кораб, да оцелеем по време на бурята. Говоря съвсем буквално да оцелеем, а не да потънем. Боя се, че онова, което това означава за бюджетната структура, и за многогодишната финансова рамка е, че ще ги разкъса на парчета и нарочно съм толкова драматичен. Сега е феврари 2016 година. Всичко се промени, откакто взехме решение за многогодишната финансова рамка. Ако чакаме до 2020, 2021, 2022, най-вероятно ние вече няма да седим в тази зала. Така че, има възможности, представени в този документ и най-малкото това ще е огромна работа. Същевременно не можем да изберем нещо конкретно, а трябва да изпълним или да направим всички тези промени наведнъж. Жерар каза, че все едно слагаме печати. Аз ще кажа следното в заключение. Какво прави един печат, за да промени начина по който нещата се случват? Ако печата просто се полага, това дали ще промени нещо? Аз лично не виждам как това би могло да промени каквото и да бъде. Така че ситуацията е наистина драматична, защото ние в тази зала, като комисия по бюджета, се чувстваме напълно безпомощни. Не знам какво бихме могли да направим. Да стъчкуваме ли какво? Да кажем, повече вече няма да одобряваме, няма да парафираме вашите решения. Това ще доведе до една невиждана криза в Европейския съюз, но така или иначе вече се намираме в друга, не виждам до този момент криза. Затова трябва да можем да решим как да се включим в процеса на взимане на съвместни решения и затова подкрепям председателя за всичко, което каза по отношение на прозрачността и така нататък. Искам да бъда напълно откровен с вас. Всичко това е просто един малък проблем в общите начини, по които се взимат решения в институциите. И това само по себе си няма да реши никакви проблеми. Про промените трябва да бъдат наистина огромни. Можем да поговорим с съвета, да попитаме какво се случва там. Да речем, ако аз бях на място на Владимир Путин, което слава богу не съм, на мен щеше да ми е много весело, непрекъснато, аз щях да се занимавам с това да празнувам 24 часа 7 дни в седмицата. В този хаотичен свят той е този, който дирижира цялото шоу. И като се имам пред администрацията на САЩ през последните 8 години, мисля, че поне Европейския съюз трябва да се обедини, да се обърне към съвета, към председателя на съвета, да включи всички държави членки. Това е което мисля. Благодаря. Да, това са много сериозни въпроси. Намираме се в геополитическа ситуация, която е сложна. Двадесет и посолство, което представлява Европа, може би може да включиме Пекин, Токио. И трябва също да помислим дали сме достатъчно защитени разглеждаме какво става в Сирия. Това се отразява на Близкия изток. Путин играе и с това, което се случва в Украина, наред с това, което прави в Сирия. Господин Колмел, благодаря господин председател. Аз се присъединявам към благодарностите е, към комисията за тази толкова голяма предварителна дейност, която беше извършена. Аз е, искам да обобщя казаното от колегите. Съвсем е, накратко искам да се спра на казаното от колегата Савама, но също и господин Дюпре мисля, че по фантастичен начин описа нещата. Мисля в действителност, че тук като членове на този парламент, трябва да се концентрираме в по-голяма степен върху въпроса какво желаем да постигнем, след като днес и слушахме много хубави описания. Аз също искам да предложа едно такова. Струва ми се, че е, сега е, сме нещо като лекарски екип, е, предписваме лекарства, е, обаче един друг екип е, всъщност е, не ни е посочил каква трябва да бъде терапията. С други думи, ние говорим тук за пари, за много пари и мисля, че е, всички сме единни по това, че трябва да се помогне бързо и по най-добрия начин. Обаче не знаем всъщност къде трябва да отиде тази помощ, поради което ние трябва в крайна сметка да се погрижим не само в комисията по бюджет, бюджети е, да се говори за финансовите аспекти. Ние като Европейски съюз, в крайна сметка, трябва да кажем как трябва да се справим с въпроса с миграцията. Ако нямаме до сега отговор, то тогава никой от нас не знае колко души още ще дойдат тази година в Европейския съюз. Трябва да се изготви добро планиране. Е, всеки от нас не знае по какъв начин е, бихме приели тези хора в различните страни. Трябва да се изяснят тези писмени, е, тези основни въпроси, фундаментални въпроси и за тази цел Европейския съюз трябва да има мастер план, който трябва да бъде демократичен и да позволява участие на страните. Ние просто в момента е, говорим като че ли малко на изус, е, вземаме решение за а, милиарди, които трябва да се изразходват, но не знаем каква точно е нашата цел. Аз а, настоявам с а, другите компетентни комисии да изготвим един материал, защото държавите членки на Европейския съюз, които а, ще се съберат сега, няма да стигнат до едино решение, за съжаление, и в това трябва да бъдем честни. Аз искам да дам думата сега, казва председателят на господин Фазар, но и аз лично искам да направя някои коментари, ако комисията ми позволи. Наистина, нашата мисия в Турция беше впечатляваща. Ние имахме среща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 лицето, което отговаря за европейската делегация в Турция и всъщност е, ни обърнаха внимание на факта, че в е, Сирия има между 8 или 10 милиона разселени лица и всъщност е, те са концентрирани на турската граница. Тя в момента обаче е затворена и там се създават лагери. Тези лица всъщност ще се опитат да преминат тази граница един или друг ден и може би да потеглят към Европа. И проблема, пред който сме изправени, всъщност няма да спре веднага, няма да спре внезапно. И идеята бариерата между Турция и Гърция естествено да реши проблема е доста слаба хипотеза. Идеята Гърция да излезе от шенгенското пространство, защото не изпълнява изцяло своята мисия, ми се струва абсурдна, защото към момента Гърция приема много повече мигранти и всъщност това не може да бъде решението имаме впечатление, че Европейския съюз е изправен до стената и страда, и то а, страда от политическа, м- политическо бездействие, политическо безсилие. Ние говорим за многогодишната финансова рамка, и всъщност по-скоро трябва да разгледаме различните инструменти, тези сателити около европейския бюджет. Всяка година има комитет за управление и е, там има много тежки процедурни последици, които се обсъждат. Е, например, е, това всъщност е, е и е, впечатлението, което създаваме е, като Европейски съюз в кризата и е, това не може да продължи. Е, всъщност става дума за изключителни неща, за изключителни събития, пред които са изправени държавите членки. Бюджетното единство е основен принцип в публичните финанси и когато има ситуации на криза, ние е, прибавяме допълнителни рецепти, допълнителни средства, които не са част от финансовата рамка. Е, ние сме комисията по бюджети и може би бихме могли да е, посочим това, което очакваме, а не да следваме версията, която представя комисията. Знаем, те имат нужната експертиза, обаче се получава нещо като кърпене, непрекъснато кърпене, а трябва да представяме ясни, прозрачни бюджети и това е и целта на нашата комисия. Можем да си представим това тези допълнителни инструменти, тези сателити, е, приходи, средствата в бюджета, в финансовата рамка, да, те са предвидени, обаче трябва да има една е, линия, една рубрика за е, изваредни средства в бюджета. Господин Юнкер посочи това. Е, и а, е, аз виждам какви са обстоятелствата. Това са всъщност е, изключителни призиви към държавите членки, най-вече към тези, които се намират в периферията. И мисля, че в е, рубрики 3 и 4 а, трябва да бъдат включени тези кредити а, без обаче не е създаден съответния комитет и възможност на парламента за извършване на контрол в случая. Господин Преза? Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да отговаря на въпроса, може би като започна с една констатация – аз мисля, че всички ние споделяме е, идеята, че е, въпросът с миграцията е неотложен, кризата с е, бежанците е неотложна и ще трябва да се опитаме да предложим решение, външно и вътрешно решение. Същевременно е, съществува необходимост от бързо действие, трябва е, процесът на вземане на решения да позволи на всички заинтересовани страни да участват в него, е, като целта е да се увеличат е, разполагаемите средства, като същевременно трябва да се гарантира достатъчен контрол, за да се знае, че средствата на дънкоплатците, които е, се вливат в европейския бюджет, да могат е, да бъдат разходвани по добър начин. Е, примерно инструмента за Турция или пък средствата, които бяха внесени от държавите членки в доверителните фондове. Аз мисля, че тези средства трябва да се изразходват по е, прозрачен и законен начин. И... Аз е, малко е, разбъркано ще отговаря на въпроса. Доверителните фондове не са непременно инструментите, които се прибавят към инструментите, даващи възможност за по-добра координация по специфични въпроси, които излизат извън рамките на бариерите, които са очертани в законовата база на всеки инструмент, за правната основа на всеки инструмент. Например, за да се използва доверителния фонд за Сирия, това, което очакваме е, Адар, което означава надежда е, на арабски. Освен това трябва да се предвидят е, средства за отговаряне на нуждите на бежанците и тези средства не непременно влизат в географския лимит на защото бежанците се придвижват на различни места. Аз бих искал да използвам термина на господин Савама. Ние се намираме в бурно време и тук има необходимост от по-добра координация между държавите членки, които е, могат в по-голяма степен да допринесат е, за доверителните фондове. Освен това, съществува възможност за увеличаване на средствата, които са на разположение е, в е, инструмента за беженците е, в Турция. Това даде възможност да се добавят 2 милиарда в момента, в който те са на разположение в бюджета. Това е във връзка с процеса на вземане на решение и след това искам да се върна на вашия въпрос, господин председател, във връзка с инструмента за Турция, ние виждаме, че решението по този инструмент за Турция се изкристализира, ще стигне до 3 милиарда. Бяха необходими два месеца между обявяването му от държавните и правителствени ръководители и постоя окончателното споразумение в съвета, с което се потвърждава разполагаемостта на тези 2 милиарда, които се добавят към разполагаемите бюджетни ресурси. Господин председател, вие посочихте също идеята да а, имаме една рубрика или линия за измаредни обстоятелства. Аз мисля, че това не може да бъде в бюджета, а както подчерта госпожа Калвиню. Смятам, че колективно беше показано, че Европейския съюз има възможност да използва гъвкавите елементи в бюджета. Аз Искам да посоча и иновативните елементи, механизмите за координация, които са предвидени в финансовия регламент. Също така има резерва за неотложна помощ и е, всеки път е, се взема решение за е, мобилизиране на тези средства. Също така решението на бюджетния орган за използване на инструмента за гъвкавост, който беше изцяло използван до края, беше изчерпан в бюджета 2016 година. Така че ние се опитваме в случая да използваме всички маржове е, за действие. И господина Бърже той каза, че в Африка има предизвикателство. Аз мисля, че всички сме съгласни, че това е така. Създаването на този е, доверителен фонд за Африка има за цел да се е, концентрира върху някои от причините, които е, пораждат мигрантския поток и е, също така да се борим в по-голяма степен срещу причините, които карат е, хората да напускат Африка и да си представят по добра бъдеще на друго място аз мисля, че е, трябва да се даде отговор. Е, този отговор едва ли ще даде решение на всички въпроси. Господин Марагал постави въпрос е, как е, да се уверим, че средствата, предвидени за Турция, ще отидат в най-необходимите сектори. Аз мисля, че трябва да посоча тук, че комисията направи проучване на нуждите. Този комитет, е, в който участват държавите членки и представители на Турция като наблюдатели, има за цел да се опита да е, установи кои са е, най-неотложните действия. Мисля, че тук имаме голям напредък и се опитваме е, решенията да се вземат е, бързо, за да могат да се предоставят средства. И, очевидно, е, това е един е, елемент на натиск. Е, аз разбирам. Е, въздържаността, която беше показана тук в тази връзка. Става дума за а, е, процеса на вземане на бюджетни решения за тази процедура, Бюджет с 2016 година госпожа Гардия Павел посочи, че всъщност парламентът помогна да се увеличат средствата в годишната рамка. Във връзка с кризата в Турция обаче ще трябва допълнителни средства и това беше включено в нуждите и покрива онази част, която успяхме да идентифицираме в бюджета за 2016 година. Остава още една част, за която е необходимо да се мине през бюджета 2017 година. И е, мисля, че е, бюджетният е, орган осъзнава тази необходимост и извършва се проучване на възможностите за допълнителни средства, които могат евентуално да бъдат необходими. Аз мисля, че що се отнася до е, капацитета на реагиране, той не е, може би, съвсем достатъчен, но Искам сега да посоча е, това, което каза господин е, Дюпре във връзка с предизвикателствата и необходимостта от е, развитие на бюджета. Аз мисля, че това е ситуация, която е уникална. Не сме имали такава преди Опитваме се да е, открием всички е, възможни полета за действие в и извън бюджета, за да отговорим на тази криза ако държавите членки е, внесат допълнителни средства в бюджета, и включим тези всички елементи, които обсъдихме тази сутрин в е, една необходима актуализация на финансовата рамка, така както е определена сега, мисля, че би било добре. В заключение искам да посоча, че имаше някои действия във връзка с предоставяне на средства, съществува неотложен елемент. Комисията се опитва да направи всичко по силите си, средствата да бъдат насочени възможно най-бързо, за да покрият нуждите. А в бъдеще аз мисля, че ще имаме възможност в рамките на в рамките на дискусията за годишния бюджет 2016 година да се опитаме да намерим заедно необходимото решение. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Преза. Аз искам да посоча, че госпожа Георгиева трябва да очаква протестно писмо а, по линия 4 е, дефицитът на информация в Комисията по бюджети и е, след това е, срещата на 2 февруари с държавите членки и решенията, които взе комисията след това. Това ще бъде предмета. Сега преминаваме към втората част, а именно какво е отражението на миграцията е, вътре в Европейския съюз – е, първият, е, който ще вземе думата е господин Преза, след това господин Матия Суелк, е, който е директор на Digi Home. Аз мисля, че ако влезете в рамките двамата на 25 минути, това ще бъде добре. Благодаря. Ще мина на английски, тъй като презентацията е на английски язик. Ще се опитам да мина съвсем накратко през слайдовете, които съм подготвила и които се фокусират върху бюджетните измерения тук. Ще дам и думата и на колегата Матиас, за да може да говори малко повече по отношение на изпълнението. Първо ще споделя основните цифри, свързани с а, миграцията и разходите по нея в бюджетно заглавие 3. В бюджетите 2015 и 2016 средствата, които са, направ... които са заделени и може да ги видите на следващия слайд, виждаме, че в отговор на появилото се предизвикателство има увеличение с 80% на средствата които са заделени за отговор на кризата. Това е сума над 1,8 милиарда, която е добавена към различните бюджетни редове. Има изменение на бюджета за това, заедно с придружаващото го писмо. След това има част от програмата за миграция, чиято цел беше да се съчетаят националните усилия и тези на европейски ниво, за да има ефективен отговор, който да отговаря на принципа на солидарност и споделена отговорност. Първоначалното финансиране за двете програми, което беше предвидено, се промени от 2,3 милиарда, които бяха програмирани за срок от тези две години. И стигнахме до 4,1 милиарда заедно за двете години. За какво се използваше това засилване? По отношение на мащаба най-много увеличихме средствата за общите усилия за преместване. Там отиде повече от 1 милиард от предвиденото в бюджета, за да можем да преместим мигрантите от Италия и Гърция. Имаше също така допълване на двата основни фонда, този за обежище и миграция и вътрешния фонд. Вътрешна сигурност, вероятно, си има предвид. Общата идея беше да се подпомогне на онези държави членки, които са най-силно засегнати от кризата с беженците. Имаше четворно увеличаване на сумите за неотложна помощ или за спешна помощ. 245 милиона бяха добавени. Също така много се увеличи. Следващата това, което беше заделено за Frontex, за тези допълнителни две години имаше увеличение с над 120 милиона евро. Това за операциите Тритон и Посейдон в Средиземноморието, както за операциите за повръщане и операциите за създаване на така наречените хотспотс или горещи точки. Освен това, ни допълнителни 50 милиона бяха предвидени в бюджета по отношение на обща европейската схема за презаселване. А по отношение на увеличаване на капацитета на Frontex, ЕАЗО и Европол, с цел да се наемат допълнителни служители, които да могат да им помогнат да свършат своята работа. И така, къде сме ние по отношение на бюджетния по отношение на бюджета през 2016. Както беше споменато по-рано, всички неща, свързани с гъвкавостта, които са били заложени в бюджета, вече се използваха през 2016 година. По бюджетен ред по заглавие 3 всичко беше използвано. Бюджета беше използван в най-голяма степен, което доведе до използват 1,6 милиарда от инструмента за гъвкавост, за да може да се увеличи разходите по заглавие 3. To, to, to appear and uh, the first, uh, the first, uh, Първите усилия ще бъдат uh, в областта на това да видим дали може нещо да се направи по отношение на преместването. Е, някакви суми може би няма да бъдат разпределени така както е предвидено, ако това не е достатъчно. Последният инструмент, който е предвиден е използването на маржа за спешни случаи, който позволява да се възползваме от неразпределени средства по различни бюджетни редове. Ако ми позволите, господин председател, ще дам думата на колегата Матиас, който е директор за фондовете за миграция и сигурност, за да може той да ви разкаже малко повече за това какво се случва по отношение на изпълнението. Благодаря много, господин председател. Добро утро, дами и господа. Първо искам да ви благодаря за това, че идвам при вас. Обикновено работех с комисията Либе преди и се радвам, че за първ път имам възможността да дойда тук в бюджетната комисия. Искам да разделя своето изказване на две части. Първо, състоянието по отношение на изпълнение на мерките през 2015 година и една обща презентация за програмата за миграция и предизвикателствата пред нас. През 2015 година започнаха да се виждат първите ефекти на взетите мерки. В момента имаме 7 горещи точки, Лампедуза, Поцало и Трапани в Италия, а в Гърция това са Лесвус, Хиус, Лерус и Самос. Няма съмнение, че все още трябва да се набере скорост по отношение на схемата за презаселване. Въпреки това, ние имаме писмен ангажимент 98 547 човека да бъдат преместени, но това все още трябва да бъде изпълнено. 640 милиар, милиона евро са били взети предвид и са отделени за това. А, механизма за презаселване вече започва да набира някаква скорост. По принцип имаме ангажимент за 22 000 човека. Извинявайте, за 15 450 човека, от които 6086 са били презаселени, Струва ми се, че а, това, което виждате, тези 22 000 човека, може да ви се сторят малко, но а, всички държави членки миналата година казаха, че са готови да поемат ангажимент за тази цифра. И така, стигаме до следващия слайд. Спешната помощ на държавите членки е а, в размер на 271 271 милиона евро по АСФ граници. Това е 53,5 милиона, което има за цел да се справи с натиска на външните граници. От септември 2015 година Frontex е координирал 16 полета и са върнати над 650 човека към 6 различни страни по происход. Моя колега от Frontex е тук и те може би може да каже няколко думи по тази тема. Националните програми по фонда за обежище и миграция включват 764 милиарда, които са свързани с интеграция и миграция на местно ниво, както и 605 милиарда за връщането на тези беженци. Уважаеми членове на Европейския парламент трябва да се положат усилия, за да можем да се справим с кризата с мигрантите от политическа гледна точка. И мисля, че всички ние имаме обща идея за целите, въпреки че може би гледаме по различен начин на това, по какъв начин трябва да бъдат постигнати тези цели. Аз бих идентифицирал пет цели, с които да разгледаме кризата, с които да се справим с кризата с беженците. Първо, ефективен контрол по външните граници. Второ, трябва да има пълна свобода на движение вътре в Шенген. И това трябва да бъде въпреки последните развития на ситуацията, които вървят в обратната посока. Трето, трябва да подпомогнем държавите, в които навлиза мигрантския поток и трябва да има справедливо разпределение на мигрантите из целия Европейски съюз, както и стабилизация и допълнително развитие на общата система на Европейския съюз за убежище. Четвърто, трябва да върнем тези, които не получат убежище или които са дошли незаконно. И пето, трябва да се справим с причините за миграцията в Африка и Близкия изток. Къде се намираме по отношение на изпълнението на тези пет политически цели? Ще ви, кажа, ще ви покажа нещата графично, ще премина по всичко, цел по цел. Първо, осигуряване сигурността на външните граници. Ние приехме своя пакет за границите през септември. Знаете, че в момента текат преговори по него. Там се предлага увеличена роля на Frontex с а, изпращане на специални служители по границите, по сухоземните и по морските. Също така предложение а, за европейски документ за пътуване за незаконните емигранти и засилване на Шенгенския граничен кодекс. 1,2 допълнителни милиарда са заделени за Frontex за периода 2017-2020 година. С това ще се увеличи числения състав на техните служители до 1000 човека през 2020 година. Освен това, по първата цел бих искал да направя препратка към плана за действие с Турция. Турция и Европейския съюз продължават да работят – по 12-те ден действия от 12 януари с цел да се подкрепи този план в областта на вътрешните политики. Има препоръка за хуманитарна доброволна схема. Днес се очаква тя да бъде обсъдена от държавните ръководители с а, съжалявам, всъщност трябваше да се предвиди това с а, господин, да се обсъди с господин Ердоган, но заради терористическите атаки вчера той няма да може да дойде. 840 милиона годишно ще са необходими да се покрият разходите. Нека сега да стигнем до цели 2 и 3. Свободно движение в Шенген и справедливо разпределение на беженците. Тези две цели ще ги разгледам заедно, защото те са наистина много тясно свързани. Основната тема на дискусиите през следващите месеци ще бъде свързана с реформата на системата от Дъблин. Основните предизвикателства пред това тази система да работи гладко отново и разпределението по справедлив начин са свързани с това, че трябва да избегнем вторично движение на тези бежанти. Това ще доведе до стабилизация на общата система за убежището на Европейския съюз. Ще ви дам два примера. Имаме, за намерение, имаме намерение да разработим показатели, за да можем да упражняваме надзор по по-добър начин във всички държави членки, да видим какви са минималните стандарти на центровете за настаняване и също така ще излезем с предложение за оценка на тези условия за приемане, която е подобна на системата за оценки по Шенген. От финансова гледна точка реформата ще изисква някакви допълнителни средства за да може да се покрият разходите за обучение, за поддръжка на тези центрове за прием, както и допълнителна инфраструктура. Разбирате, че не мога тук да навлезна в подробности, защото в настоящата политическа ситуация не знаем дали нещата ще продължат в тази посока. Надяваме се, че всичко ще бъде решено на двете срещи на върха тази през феврари и тази през март. Нека да стигнем до четвъртата политическа цел. Постоянното връщане на онези лица, които не са получили убежище или които се водят незаконни иммигранти. Комисията работи много сериозно, за да подобри сътрудничество с Афганистан, Пакистан, Бангладеш, Марокко и южно-сахарските или подсахарските страни. Искаме да имаме споразумения за реадмисия, защото всъщност най-голямата част от беженците, които идват сега в Италия и Гърция, са от тези страни. Тясно си сътрудничим с Frontex и с другите органи, за да можем да имаме интегрирана система за връщане в пакета за граници от месец декември, за който говорих, има предложение да се увеличи капацитета на Frontex с цел да се подпомогнат именно тези връщания. Във връзка с това, което току-що казах, нека кажа, че по отношение на връщането, но също и в други политически области, свързани с миграцията и убежището, проблема не е толкова законодателен, колкото е свързан с изпълнението миналата година 40% от всички, които можеха да бъдат върнати по своите страни, не бяха върнати, т.е. 60% не са върнати. Във връзка с борбата с проблемите в Африка и Близкия изток, които лежат в основата на целия проблем. Няма да навлизам в подробности, защото това излиза извън обхвата на дейност на генерална дирекция Холм. Искам обаче да кажа, че в а, сферата на своята дейност Генерална дирекция Home разработва системи за подпомагане и защита на лицата в Африка и африканския рок. И в заключение, господин председател, искам да кажа, че нещата корено са се променили. Днес имаме съвет на високо ниво. Искаме да видим какво се случва, как се променят нещата по отношение на страните на происход, транзитните страни и крайните цели. До края на месец март ще знаем малко по-добре дали политическите лидери, всъщност в каква посока политическите лидери смятат да вървят. Досиетата, свързани с миграцията, са част от преговорите, частично ще бъдат променени и това може доста да промени нещата по отношение на финансовите нужди. В зависимост от взетите политически решения може да се появят нови предизвикателства и тези предизвикателства са следните. нези държави членки, които за момента не трябва да се справят с кризата, и които нямат капацитет за работа по отношение на преселването. Защото, нали разбирате, в момента Италия, Гърция и Испания са най-облагодетелствани по отношение на разпределението на средствата. Отново, не знаем на къде ще повеят политическите ветрове но това ще бъде взето предвид при разглеждане на бъдещите финансови нужди. Поради тази причина е важно да имаме възможност да има поне минимални средства, за да изпълним горните предложения, т.е. тези пет цели, вследствие на посоката, в която ще се развият политиките. Господин председател, вие самия казахте, че тази ситуация е изключителна и затова ни трябва някаква гъвкавост по отношение на кредитните, на кредитните суми за миграция. Това е една от целите, които вие формулирате. И второ, най-вероятно ще ни трябват значителни допълнителни ресурси в зависимост от това на къде ще се развие политиката по отношение на бюджета 2017 а това може би ще е необходимо и в средносрочния преглед. Благодаря за вашето внимание. Е Благодаря. Задачата ви не е лесна. Ще видим дали държавните и правителствени глави могат да вземат решение преди да се проведе референдума в Великобритания. Сега от името на Frontex. Господин Буерен Сол има думата. Благодаря. Искам също да ви благодаря за възможността да говоря пред вашата комисия. Аз също съм тук за първ път. И се надявам да отговоря на очакванията ви. Имам послание от директора ни Легери, който за съжаление не можа да дойде тук и аз съм на негово място в момента. Ще се опитам да разделя изказването си на три части. Първо, да представя сегашната ситуация, какво е мястото на Фронтекс и на второ място няколко думи от това, което се случва в Frontex и свързаните предизвикателства с промените в Frontex и на трето място за бъдещето и какви са предизвикателствата в тази връзка. И така, ситуацията като цяло. Както вече стана ясно тук, е, ние сме изправени пред е, едно сериозно явление, което има своите корени в трети държави. Хората напускат е, домовете си, те търсят статут на беженец, търсят защита, пътуват през държави на транзит, попадат в ръцете на трафикански мрежи и стигат до границите, които защитава Фронтекс. След като преминат границата, те са в ръцете на съответните органи в държавите членки, които са извън Frontex и които се занимават с тяхната регистрация и прочее. Тоест, Frontex е само една малка брънка по външните граници, където се опитваме да помогнем на унези държави членки, които са изправени пред особено силен натиск. Frontex е организацията, която се опитва да приложи на практика цели, а, средствата, които се осигуряват. Парите са само едната страна, а другата страна на монетата е как най-ефикасно да се изразходват тези средства, за да се облегчат държавите членки, които са изправени, поред, които са подложени на силен натиск. Фронтекс няма изпълнителни правомощия, така че нашия персонал не върши работата. Правозащитните органи, полицията, граничните органи на държавите членки са тези, които вършат работата. Фронтекс само улеснява, подпомага държавите членки които да окажат съдействие на държава членка, която е в затруднено положение, например Италия. Фронтекс координира подкрепата на останалите държави членки, например за Гърция и Италия. И натам са насочени основните пари, които са ни отпуснати. Ние финансираме с тях тези командировани служители, които идват от различни държави членки, които помагат на островите на Гърция, където са изградени горещите точки за приемане и регистрация на мигранти. Освен това, ние осигуряваме наблюдение от въздуха. Разбирате, че при подобна ситуация когато има голям брой мигранти, които се опитват незаконно да преминат границите, Фронтекс сама по себе си не може да се справи. И е цяло зависим от сътрудничеството на държавите членки. Колкото повече средства отпускате за Фронтекс в бюджета на Съюза, толкова повече не се нуждаем от държавите членки да дойдат и да помогнат, за да можем да изразходваме тези средства по най-ефикасен начин. Така че пари в ръцете на Фронтекс не е от голяма полза, но държавите членки, които осигуряват ресурсите, е, това е нещо, е, към което са насочени нашите усилия. Това е по общата картина. Миналата година 2015 година бюджетът ни беше увеличен с близо с близо 30 милиона от 114 милиона до 140 милиона. За вас може да е, не изглежда голяма сума, но за нас това е много съществена сума. Освен това, ние започнахме набирането на близо 80 нови служители. Назначаването на нови служители. Извинете, не споменах нещо. Въпреки, че не разполагаме с допълнителните бройки, които ни бяха отпуснати в щатното разписание за миналата година, все още сме включени в изискването за 5% съкръщаване на служителите, така че основната сума, върху която добавяме новите служители, е, е намалена с тези 5%. Миналата година ние съкратихме две работни места, въпреки че не бяха отпуснати нови 80. Така ние също участваме в мерките за економии. Миналата година имахме предизвикателства с набирането на служители. Фронтекс няма споразумение за седалището си с приемащата държава, Полша, което означава, че статута на нашите служители все още не е особено ясен. Има ниска също коригиране на заплащането ни. Индексацията е много ниска. Полша не е част от еврозоната и има доста колебания в обменния курс между полската валута и еврото. Така че Полша не е привлекателен работодател за повише служители от държавите членки. Това е предизвикателство за нас. Беше такова миналата година. Освен това, Езикът създава малък проблем. Има семейства с съпруги, с деца и не е лесно те да се интегрират в Полша заради езиковата бариера. Повечето от служителите имат двойни, но местоживеене, както в държавата, от която идват, така и в Полша. Сега, преминавайки към това, какво се планира за в бъдеще – Нашият бюджет за следващата година е съобразен с предложенията на комисията за нов регламент относно Frontex, както беше казано преди малко. Един от елементите на пакета, предложен от комисията, Frontex да получи нов мандат, който да бъде разширен с включването на нови задачи за следващите три години до 2020 да се увеличи бюджета ни както и в броя на служителите от сегашните от сегашните 400 служители до 2020 трябва да достигнем 1000 служители. Може да се представите какво огромно предизвикателство за набиране на служители означава това да се намерят 600 квалифицирани нови служители, които да са специалисти в правоприлагането, в защитата на границите. Ние също ще разчитаме е, тези служители да дойдат е, от е, службите за гранична охрана на държавите членки. Това също ще се отрази и на тяхната дееспособност. Няколко думи за новите задачи, които се предвиждат за Фронтекс. Ние вече правим анализ на риска за държавите членки, излизаме с препоръки относно заплахите по границата. Освен това, координираме съвместните оперативни дейности, подкрепяме държавите членки за връщане на лица в държавите на происход. Сега, в допълнение към това, комисията предлага да се развие и нова функция, а именно функцията брегова охрана, което означава да се засили дейността по връщането чрез Frontex. връщаме близо 3000 чрез координативното звено. това са 3000 годишно. Сега планът е да се увеличи тази бройка десетократно, което също е предизвикателство за нас. Освен това, ще има и допълнителни задачи, свързани с оценката на това какви са уязвимите места на държавите членки, къде имат слабости в това да се вършат работата. И тук също трябва да доразвием своите способности. Това е, господин председателю. Благодаря и готов съм да отговоря на въпроси. Благодаря. Аз искам да задам един въпрос. Дали е, седалището на организацията е уредено или договорено между Фронтекс и е, Полша? I... Господин председател, за съжаление трябва да кажа, че не, за съжаление не сме сключили споразумение за седалището с полското правителство към момента. Все още сме в процес на преговори. Всъщност трябва да се говори с господин Туск тогава. Госпожа Тома? Благодаря, господин председател. Не остава много време за дебат, така че аз само ще посоча на господин Уал, че споделяме вашите две основни грижи, имам предвид свързани с гъвкавостта и трудността, точно да се предвидят няколко сотен милиона евро а, за следващите години и най-вече в тази комисия непрекъснато се посочва, че а, трябва да се адаптираме към ситуацията, обаче за съжаление това съвсем не е така. Ние видяхме, а, че се използват повече средства, отколкото бихме могли. Е, разбира се, има е, маржове за действие и аз е, искам да попитам как ще се профилираме в тази материя през следващите години. Благодаря, за това, че внесохте яснота, обаче междувременно аз е, мога да кажа, че след като ви изслушах, съм още по-обезпокоена. Е, това, което казахте за седалището, за статута, липсата на воля, всичко това са апокалиптични условия, като се има предвид е, неотложната необходимост от действие сега. И аз мисля, че а, трябва да има координация между агенциите, но трябва да има и координатор за това. Така че, а, всъщност, това. А, което ни трябва. Вие говорихте за един милиард. Струва ми се, че това е а, приемлива сума, след това как можем да извършим оперативни действия, да операционализираме всичко това до лятото 2016 година. Този бюджет, аз мисля, че е, от него отново ще се е, отнемат средства не знам да има някакъв нов инструмент извън европейския бюджет, за да се уреди този проблем. Така че в момента ние сме още сме в мъгла. Искам да ви убедя, госпожо Тома, че има още 35 минути за дебата и вие бихте могли да зададете въпроса къде са тези хиляда души, кои са във Варшава и е, къде ще бъдат останалите. Господин директор, желаете ли да отговорите на госпожа Тома? Е, разбира се, е, и господин Марже, обаче първо отговор на госпожа Тома. Monsieur le Président, donc on s'est coordonné un peu sur les rôles qui répondent à quoi. Господин председател, иска малко да систематизирам отговорите. Първо на въпроса на госпожа Тома за въздействието върху бюджета, имайки предвид дейността на Frontex. Сумата е предвидена до 2020 година, така че имаме кумулация на суми. Освен това има и програма за финансово управление, която се предвижда в раздел 3 и всъщност ще трябва да се знае също какво ще трябва да се направи във връзка с останалите отговори на мигрантската вълна, интеграция на средствата за сигурност, агенциите, които са по-засегнати от това, е, има е, ще има някои проблеми, е, някои промени в бюджета. В първия случай се предвижда следващата година, 2017 година и след това за останалото до 2020 година в финансовата рамка. Тук трябва да се екстраполират нуждите до 2020 година и е, вече в средносрочния преглед на финансовата рамка, ако е необходимо, ще трябва да се извърши адаптиране на е, разполагаемите средства спрямо нуждите. Аз мисля, че е, в случая не могат да се посочат точни цифри. По-късно, през 2017 година, това ще бъде в рамките на проекто бюджета и след това евентуалните предложения, които комисията ще направи. Така че сега, ако ми позволите, давам думата на моя колега. Едно от нещата, които каза госпожа Тома, беше, че се притеснявате по отношение на сигурността, която и аз изразих. Ще ви дам един пример, за да ви покажа откъде идва всичко това. Този пример е свързан с реформата на регламента от Дъблин. В момента ние наблюдаваме, следим какво ще се случи с дискусията през следващите седмици. Имаме три цели по отношение на реформата. Една от тези цели според мен не е истинска цел. Първата цел е да се запази състоянието такова каквото е, т.е. критерия за страна на първо влизане. Това означава, че Гърция ще се окаже в една много сериозна ситуация. Вероятно положението ще е непоносимо, ако продължи наплива така както е сега. Втория вариант е пазим критерия страна на първо влизане под Дъблин, но бихме признали, че ситуацията в момента сега е такава, че се налага кризисно преместване на беженци, тъй като Гърция сама по себе си не може да се справи с наплива в момента. Тоест, в момента можем да използваме тази схема за 160 хиляди, които да бъдат преместени. И третия вариант е ние политически да стигнем до една ситуация, при която може да се обсъдят и Дъблин, и презаселването на беженците и финансово нещата могат изключително много да се променят. Това е за да ви обясня как ние сме разгледали какво е възможно да се случи в съответствие с политическата промяна, която се очаква през следващите седмици и как това ще засегне бюджета. Дадо ви няколко примера, разбира се, може да има и други. Благодаря. Bien. Et, et sur la répartition des сега за разпределението на а, средствата всъщност, кои за разпределението на персонала, кои ще бъдат по границите, кои във Варшава? course... Благодаря, господин председателю. Плана е следния. Все още имаме предложение на комисията. Ще видим как ще се развият нещата. Плана обаче е следния. Основната част от тези служители ще работят в централата. Въпреки това, непрекъснато като част от нашите операции в Италия, Гърция на няколко други места, служители, които, се, които работят на принципа на ротация по отношение на координацията – и така грубо бих казал, че от тези нови 600 служителя, с които общо ще станем 1000, 100 до 200 ще бъдат тези, които работят на ротационен принцип и на практика работят на място по границите цел координация на различни задачи и подпомагане на граничния персонал. Това обаче са груби цифри. Към момента все още нещата се планират и всичко зависи от това какво ще се случи с новите ни задачи и новия регламент. Благодаря ви. Мерси. Благодаря. Господин Мъже. Господин председател, благодаря, че ми давате думата. Аз е, искам да поздравя усилията на комисията за направената презентация. И е, всъщност става дума за пет цели, които е, според мен показват е, слабостите на политическите ръководители в Европа и на процеса на вземане на решения вие е, изглежда възлагате големи надежди на Европейския съвет, който ще е, започне тази вечер с е, вечеря, но е, аз мисля, че е, те е, само ще вечерят и ще ни обявят накрая, че тази вечер няма да има никакво решение, което да даде начало на нов етап, така че ще трябва да се чака март месец, е, а кризата е сред нас, кризата присъства и е, наистина решения трябва да се вземат много бързо. Сега по тези пет точки аз разбрах какво говорите в случая. Става дума за помощ на Италия и на Гърция, но също така става дума и за контрол на външните граници. За да бъдем обективни, трябва да подчертаем, че липсва бюджетна помощ, от която Гърция да се възползва до момента и освен това трябва да се подчертае липсата на солидарност по отношение на тази е, страна, когато е, става дума за този абсурд, е, изразяващ се е, в излизането на тази страна от Шенген. Що се отнася до Шенген, аз е, тук искам да се върна към миналия век. Свободата разруши всички стени, а сега вече се изгражда нови стена, нови стени около Шенген и е, всъщност е, това е, е нещо, което не се разбира от само себе си. А що се отнася до последната цел, напълно е видно, че това е цел, която споделяме. Обаче, тя поставя под въпрос е, и то по много е, дълбок начин нашата европейска политика. Е, става дума за развитието в Африка и Средния изток. Председателят благодаря. Не виждам някой друг да желая да вземе думата. Така че аз самият бих искал да поставя някои въпроси и да направя някои забележки. Още веднъж е, искам да кажа, че е, комисията се представи по много добър начин. Frontex също, обаче в е, статистиката, която вие цитирахте, аз имам чувството, че има диспропорция между амбициите, които се изразяват във връзка с целите и реалността всеки ден между 3 и 5 хиляди мигранти идват тук и от септември ние сме върнали само 650 души. И разбира се, това не решава проблема. Обаче разпределението на мигрантите се оказа пълен неуспех. Е, държавите членки трябва да е, преработят бързо законодателството си за обежище, в някои се работи по-бързо, в някои не. Освен това, е, условията за прием на мигранти не са същите, така че мигрантите правят свой собствен избор. Това беше показано и от Люксембургското председателство. Те е, се опитаха да насочат към Люксембург, е, в който е, всички седалки бяха заети от сирийци, обаче те не искаха да останат в Люксембург. Е, председателят на Европейския парламент е, също посочи тези неща и всъщност как да бъдат разпределени тези е, хора. Тук става дума за няколко стотици или не за няколко стотин души, а за хиляди души. А що се отнася до Фронтекс, това, което ме очудва, е, да, тези е, хиляда служители, те трябва да бъдат по границите. Ние всъщност е, говорим тук за централна администрация и е много трудно да се направи извод дали Комфрекс има нужда от допълнителни сътрудници или пък седалището ще бъде във Варшава, а Варшава все още не е подписала споразумението за седалище на организацията, което не осигурява е, нейното седалище там. И е, сега е, децата в семействата на служителите трябва да ходят на училище, има и други проблеми, така че наистина трябва да се постигне споразумение решение за седалището на Фронтекс и е, господин е, Пресач, ние наистина имаме нужда от е, оценка на тези хипотези, за да можем да видим какъв ще бъде какво ще бъде въздействието върху бъдещия бюджет. Ние ще трябваше да чакаме 2000, за да минем 2000 година, за да минем към 1000 служители. Всъщност сега имате 5% по-малко служители. а Смятам, че това е твърде сюрреалистично и се задава въпроса как да управляваме Европейския съюз при това положение. Е, е, сега е, правителствата по-скоро са сходни, са склонни към бюрократични подходи Аз мога само да изразя съчувствие на всеки един от вас, как да бъдете ефективни в една такава тясна и формална рамка. Така че, ако искате да отговорите на нашите въпроси, аз мога да се обърна към нашия колега. Така, сега приключвам този дебат в, не в 11.45, а малко по-рано. Ако обаче желаете да вземете думата, имаме достатъчно време. Благодаря. За да избегнем недоразумения, предложението на комисията за създаването на гранична и брегова охрана Предвидени са финансови средства и тази информация е изпратена до законодателите, включително в парламента. Става дума за разпределенето на разходите и тази информация може да намерите в този документ. Не сме включили информацията в слайдовете, които ви представихме, защото има доста детайли но за да избегнем недоразумение, че крием някаква информация, искам да кажа, че тази информация е на разположение. Относно прилагането на съкръщенията с 5% на състава на Frontex, знаете, че съществува решение, което е предвидено в междуинституционалното споразумение за намаляване с 5% на работните места в е, европейските институции, както и в агенциите. Това е бюджетен е, аспект. И за това трябваше да се вземе е, решение за съкръщенията, за съкръщенията от двата бюджетни органа в рамките на обсъждането на бюджета но за Frontex има увеличаване също на броя на служителите. Трябва да гледаме какъв е нетният резултат, така че значително ще бъде увеличението. Давам думата сега на колегата. Благодаря. Ще отговоря на въпросите така, както бяха зададени. Първо, ще отговоря на господин Мъжи който говори за липсата на бюджетни средства и солидарност с Гърция. Мисля, че това е добре да бъде записано в протокола. Нека само да ви припомня финансовата помощ, която Европейския съюз отпусна на Гърция до момента. Общите разпределени средства по програмите за вътрешна сигурност са и граници са 509 милиона за периода 2017 до 2020, 2014 до 2017 година заграничен контрол, надзор и борба с каналджийството и сигурност са взети предвид тези пари. 33 милиона евро вече са дадени през септември 2015 година допълнителните средства, допълнително плащането за 36 милиона ще бъде дадено сега като предварително плащане за 2016 година. Освен това имаме значителна спешна помощ, която е на разположение. 145 милиона, ако правилно чухме, по а, фонда за миграция и убежище и този за вътрешна сигурност, които са отпуснати или на гръцките власти, или на организации, които се занимават с подобна дейност вътре в страната. Ще ви дам пример. Наскоро Гърция получи 80 милиона евро, за да изгради център с капацитет 20 000, бежен, 20 000 лица. 20 милиона вече са платени като предварително финансиране по спешната помощ. И ако вземем предвид разпределените средства по гръцките национални програми и помощта отпусната до момента, общата сума е 655 милиона евро, което поставя Гърция на първо място като бенефициент. По отношение на изграждането на горещите точки, за които говорих в своята презентация, ЕАЗО и Фротекс са на място в Гърция. Ние от дирекция Холм а, също имаме колеги там, четирима на които се занимават с изпълнението на схемите за презаселване. Разбира се, готови сме да покажем допълнителна солидарност с Гърция в тази наистина трудна ситуация. Но мисля, че сега нещата са в ръцете на Гърция да започне да използва ресурсите, които са на разположение, за да изпълнява своите национални програми. И последно, комисията даде на разположение средства от структурните фондове за изграждане на капацитет за приемане на беженци в Гърция, както и социалните фондове, Европейския социален фонд, да речем, с цел социално приобщаване. Това означава, че има средства, които са на разположение и с това искам просто да ви покажа, че наистина а, използваме принципа на солидарност, когато работим за Гърция. Господин председател, във връзка с вашите въпроси за схемата за презаселване, и аз казах в своята презентация, че за момента изпълнението не е задоволително и от страна на комисията е такова мнението. Искам обаче да кажа нещо, което следва да не бъде забравено. Схемата за презаселване има продължителност от две години. Причината за това е следната. Комисията предложи много по-кратък срок, но няколко държави съвсем а, обосновано казаха, че трябва да изградят капацитет. Има някои източноевропейски страни, които и да искат да направят нещо, все още нямат никакъв капацитет, защото при тях не е имало беженци. Поради тази причина се стигна до компромисен вариант схемата да е с продължителност 2 години. И държавите членки съвсем разумно могат да кажат до момента не сме направили нищо, но това ще бъде направено в бъдеще. Другото нещо, което много често чуваме е, че схемата трябва да има задължителен характер – но за момента в много случаи се опитваме да постигнем споразумение с самите беженци. И трето нещо, което искам да предложа е, че предложихме тази схема за презаселване да се създадат диаспори в отделните държави членки и а, някога държавите членки са непознати за беженците и те не искат да отидат там. Човек иска да се присъедини не към... Човек иска да отиде не в Естония, където ще бъде първия еритреец, а да отиде към вече изградената общност в Германия. Така че трябва да се появи ефекта на снежната топка, за да може да се а, възползваме наистина от схемата. За момента обаче резултатите не са задоволителни. Според нас схемите иначе работят добре. Ще, вие говорихте за достъп до пазара на труда. И ще ви припомня, че всяка държава членка следва да предостави достъп до пазара на труда след 9 месеца. Това е правната ситуация и разбира се, държавите членки могат да дадат по-рано това право, ако имат желание да го направят. Освен това, споменахте и това е последното нещо, по което искам да говоря, е, че мигрантите в момента подбират страните, в които искат да отидат. Оценката ви е правилна. И причината за това е, че така или иначе няма добре функционираща система в момента. Системата от Дъблин не работи и затова много бързо ще трябва да излезем с нов компромис по тази система. И освен това, непрекъснато трябва да прилагаме правилата, иначе те просто не работят. Това е. Сега ще дам думата на колегата от Frontex. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа няколко неща по отношение на връщането, свързаните с това предизвикателства, нашите служители и общото усещане в централата. От оперативна гледна точка, предизвикателството за връщане на незаконно пресрочените срока на своята виза или незаконно пребиваващите лица е следния. В нашата дейност ние се срещаме с три основни предизвикателства. Първо, има много хора на границата, които все още не са идентифицирани. Това е първото сериозно предизвикателство. Обикновено те, а вие казахте, те са, могат да бъдат 2000 на ден или повече, не носят никакви документи. Няма документи за идентификация. В момента преувеличавам, но а, ако не всички, то повечето казват, че идват от Сирия. Имаме служители там, както и експерти от страна на държавите членки с езикови познания и наричаме ги културни съветници. Те провеждат интервюта с тези лица и възоснова на езика, който говорят на майчиния им език, те могат да разберат дали човек е от източна Сирия, от западна Сирия или дори от Палестина или пък от Пакистан. Това е първото предизвикателство. По какъв начин да се идентифицират тези лица? Ако успеем да ги идентифицираме, заедно с гръцките власти тези лица, ние ги регистрираме. Второто предизвикателство е след регистрацията обикновено процеса се разделя на две. Връщане за онези, които нямат право да останат и при които не е необходимо да има международна закрила. И другата група онези, които минават през процеса за даване на убежище, в случай, че е необходима международна закрила. Този процес, така или иначе, също отнема доста време. Освен това процесът е извън Frontex, той се ръководи от държавите членки и от ЕАСО. След това минава период от време, през който тези лица трябва да бъдат настанени някъде. Трябва да имат жилище, трябва да им се окажат медицинска помощ, трябва да им се даде храна. И това е второто предизвикателство. Нямаме достатъчно капацитет по островите на Гърция. Така че второто предизвикателство. След две седмици тези хора са изчезнали. Ние не знаем след две седмици къде е отишло това лице, госпожа Хикс или господин Игрек. Това е второто ни голямо предизвикателство. Идентификация, центрове, в които тези лица да останат. И третото предизвикателство, ако се сблъскаме с лице, което трябва да бъде върнато, то трябва да има страна, която проявява желание да приема обратно своите граждани. И това е сериозен проблем. Къде да ги върнем тези страни? Ако страната на происход не иска да приема обратно своя гражданин или ако тази страна не е готова да издаде документи за пътуване, защото те казват, ако лицето трябва да се върне, то трябва да има документи за пътуване. И тук всъщност е идеята на а, комисията да създадем свой европейски документ за връщане. И пак, дори в този случай, държавата, в която се връща лицето, трябва да приеме европейския документ. Така че има доста оперативни предизвикателства пред връщането на мигранти. Много е лесно да се каже, да, трябва да връщаме повече от 600 човека на година, но както казах, на практика нещата не са толкова лесни. Ако позволите, ще премина към втория въпрос. Съжалявам, ако отнема много време, но може би не бях пределно ясен. Служителите на Frontex не се занимават с работа на граница, а държавите членки ги приемат като така наречени гостуващи служители. Трябват ни обучени служители, които да участват в нашите гранични операции. Те са горе-долу 3000 на брой. Това са хора, които работят ежедневно в своята държава членка и ако ги помолим и изпратим предизвестие, те могат активно да се включат в нашите гранични операции. Така че тези гранични служители са тези, които се занимават реално с работата, а работата на нашите служители, които се намират на място по границата, е да координират работата на тези служители. Така че ние имаме една база данни с имената на граничните служители, които са подходящо обучени когато те ни трябват, ние ги извикваме, финансираме и ги пращаме да работят в е, островите в Гърция. Така че нашите служители, които работят на място, не са толкова много. След това за споразумението за седалището на Frontex. Нали разбирате, за да се водят преговори са необходими две страни. Това е най-простия начин, по който мога да го кажа. Ние сме изпратили три основни въпроса към а, полското правителство. Първо, подпомагане по отношение на нашето настаняване. Може би си спомняте, че ние плащаме около 4 милиона на година за наемане на сградата във Варшава. Освен това, бихме искали да имаме някаква гаранция, че децата на нашите служители ще могат да посещават някакъв вид европейско училище с различни езици. И накрая по отношение на нашия статут, как точно се регистрираме, като какви сме там. Това са трите въпроса, които вече от няколко години сме изпратили и не сме получили отговор по тях. Благодаря ви. Интересно е как действа Европейския съюз кой е на пилотското място? Полша има задължение, която не изпълнява. Как можем да обясним това на гражданите? Те ще ни запитат а, за какво служим ние. Много шокиращо е. Но няма да се нервирам. Има двама желаящи да се изкажат. Мога ли да бъдете кратки? Господин Рубик. Благодаря. Аз наистина бих проявил интерес към сътрудничеството между НАТО и Фронтекс, как се координира това сътрудничество и какви финансови въздействия има това върху европейския бюджет. Госпожа Гресле. Съжалявам, обаче понякога нещата траят малко по-дълго. Правилно ли съм разбрала, че Гърция ще получи 660 милиона евро от миграционния фонд и освен това искам да чуя защо има такъв оптимизъм. Благодаря много за извършената работа, обаче до сега е, и от е, доклада на Сметната палата, втори такъв доклад също ще има, имаме сведения, че нещата в Гърция изобщо не вървят. Какво сега ви дава надежда, че нещата там е, вървят добре и че трябва да се изпратят пари и след това кой ще контролира? Това е въпрос много скромен от моя страна, от фронта на контролиращите. Да, това бяха кратки въпроси и ви моля за кратки отговори. Uh, Благодаря, господин председател. Относно Фронтекс и НАТО, краткият отговор е все още това не е на лице. В момента се опитваме да установим такова сътрудничество. То все още не е на лице. Господин Уел? Благодаря. На въпроса на госпожа Гресле 655 милиона евро за спешна помощ вече са приведени. Аз казах в моето изложение Всички, с изключение на една от горещите точки в Гърция, действат. Ние наблюдаваме да се изпълнява това, което е договорено. Комисията осъществява това, за да имаме една цялостна координация. Искам да се спра на един въпрос, който може би е доста интересен също. Ако имате предвид колко хора са пристигнали в Гърция около 850 000 миналата година. И ако ги съпоставим с населението на Германия, трябва да умножим по 8 и ще излезат 6 милиона беженци, които все едно са пристигнали в Германия. Това са размерите, мащабите на проблема, пред който е изправена Гърция. Затова се налага да й помогнем. Що се отнася до контрола, съвсем нормално е да се следва процедурата, извършват се одити на сметната палата, имаме нова структура в комисията за тази цел и работим в тази насока. Благодаря. И така, за заключение давам думата на госпожа Тома. Благодаря, господин председател. Скромни са заключенията. Отново но искам да кажа, че по функция 4 Европейския парламент не е удовлетворен от обясненията, които бяха дадени за екстернализирането на външните действия. Госпожа Калвиньо ни предостави доста информация. Считам, че членовете на Комисията по бюджети на Европейския парламент са се чувстват ядосани, защото не е ясно защо трябва как ще бъдат изразходвани, как ще бъдат управлявани тия средства, които са извън на бюджета на Съюза под формата на различни инструменти. Освен това, тези инструменти не отговарят достатъчно бързо на потребностите. Затова не виждаме каква е добавената стойност и парите не стигат там, където трябва да стигнат, както казаха председателя и другите членове на комисията по бюджети, които посетиха Турция. Освен това, същите средства, същите количества средства се изразходват в вътрешно, вътре в тези фондове, които са извън бюджета може би са дори още по-високи. Разходите за управление непрекъснато нарастват и това води до увеличаване на цената на екстернализирането на тези средства. И така, за, поради тази причина нашата комисия не е удовлетворена от получените обяснения. Има липса на демократи... На, липсва демократичност, има демократичен дефицит. Относно функция 3. Аз ще изразя собствено мнение и след като чух казаното от другите колеги, мисля, че имаме доста голямо съгласие. Все още не разполагаме с разчети за потребностите за 2017 година и това буди безпокойства. И още по-сериозно е, че оставаме с впечатлението, че предвидените инструменти съвсем не са задействани. 55-те мисии, на които се спряхте, господин Оел, това, което казахте, споделиме но мисиите, посочени от комисията, изглежда не са достатъчно съобразени с наличните средства, за да могат да се осъществят. Не зная дали са достатъчни тези средства. Съветът изглежда изцяло а, в страни от това какви са реалните потребности. Ние казваме, а, че ще бъде създаден корпус за брегова охрана, без да се държи сметка как това ще действа на място в оперативен план и какви средства ще са необходими. това относно Гърция, мисля, че Дебатът също е обезпокоителен. Начина по който се представят нещата за мен създава проблеми. Шенген все още съществува. И в резултат на това, ако налагаме, връщаме контрола по границите на Съюза, не можем просто да кажем, че ще даваме помощ само на Гърция. Не, ние, ние даваме на Гърция. Това, което се опитваме, е да защитим европейските граждани. Така трябва да гледаме на въпроса. Никоя държава не а, отговаря за собствените си географски а, граници. Гърция не е виновна, че а, първият пункт за влизане на лица от Близкия изток и тези, които бягат от войната в Гърция, нито пък Италия е виновна че е полуостров, който е много близ до, близък до африканският бряг и затова е по-привлекателна. Трябва да имаме по-различен подход, когато говорим за европейските граждани, не само за помощ. Към момента решенията не са изцяло европейски. Чухме го и от Фронтекс. Става дума само за координация на това, което съществува. В крайна сметка проблема е, че между това, което се обявява и реално отпусканите средства за оперативното прилагане на тези обявени мисии, има една пропаст, която по някакъв начин трябва да бъде затворена. Благодаря, госпожа Тома. Искам да благодаря на нашите гости, на господин Коза, на господин Уел на господин Виорен Сола, на госпожа Карвия, която трябваше да се тръгне. Вие разбрахте, че ние имаме малък протест и това е фемистично казано. Ние искаме комисаря Георгиева да ни информира с, в реално време по решенията, които са от фундаментално значение. Европейският парламент чрез своя комисия по бюджети трябва да бъде информиран регулярно и своевременно по тези въпроси. Надявам се, че всичко е ясно, доста смели сме. През юни ще има конференция за отношенията между Европейския парламент, националните парламенти относно собствените ресурси. Британския референдум все още не се е провел, така че можем да продължим да работим преди да се организира и проведе този референдум. И така, искам да ви пожелая успех. Напълно си даваме сметка, че задачата ви никак не е лесна но въпреки това ние си запазваме правото да протестираме. Ще прибягваме до това право. Сега обръщаме се към следващата точка на доклада на становището на госпожа Хелга Трюпел относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на комисията. Колеги, благодаря за това, че ми давате думата. Говорим за нашето становище във връзка с Комисията за бюджетен контрол. Отново става въпрос за експертните групи. В комисията има 800 такива групи, които предоставят съвети при оформянето на законите. Не за първ път говорим по темата за тези експертни групи и тяхния състав, защото много се критикува факта, че при тези групи липсва прозрачност, че състава не е достатъчно балансиран и поради тази причина бюджетната комисия вече взе решение през 2011, а също и през 2014 година да даде резерви, с което да стане ясно на комисията какво искаме да видим. Скоро излезе едно проучване от комисията по бюджета, в което се казва, че не знаем нищо, т.е. няма прозрачност, не знаем какъв е състава на тези комисии и поради тази причина реформите, които искахме да бъдат, да бъдат, да бъдат направени, не са направени. Европейския омбудсман също препоръчва да има по-голяма прозрачност при експертните групи. Сега разбираме, че комисията отново казва, че ще има реформа, но в този случай мисля, че нашите условия трябва да са пределно ясни. Трябва да им кажем какво искаме да видим. Трябва да има или хоризонтални правила за експертните групи, защото според проучването, което имам пред себе си, става ясно, че има увеличаване на представителите на корпорациите и съответно се намалява броя на другите представители. Искаме да има по-добър баланс. Също така бихме приканили Европейската комисия да подходи по-проактивно, когато става въпрос за недостатъчно представени групи. Нека да им даде по-добро позиция по отношение на предоставяне на експертни знания. Нека влезе в контакт с онези лица, които много по-добре знаят за какво става въпрос. Ние бихме искали да има сътрудничество с тези групи, за да може това да се случи. И а, ясно е какво искаме от комисията. Искаме нашите условия да бъдат удовлетворени, ако не сме доволни. Цялата подготовка на бюджета през 2017 година може да бъде прекратена поради резервата, която ще внесем. Това е становището на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви много. Мерси euh, ce rapport. Благодаря. Госпожа Гресле. Благодаря. Искам просто да ви съобщя, че Комисията по бюджетен контрол има малък проблем с доклада по собствена инициатива, защото Комисията междувременно ни уведоми, че ще приеме нови насоки по този въпрос, свързан с състава на експертните групи. Докладчикът по тази причина желая да разговаря с комисията дали биха изчакали това, което а, ние очакваме от тях или да направят нещо след това. Аз мисля, че това е много важен доклад по собствена инициатива на омбудсмана. Там са посочили някои неща. Смятам, че комисията по, бюджетен, по бюджети може да бъде уверена, че тези точки ще бъдат включени. Аз ще внеса изменения защото смятам, че има теми, по които трябва още да се работи. Смятам, че Комисията също ще излезе със становище след това. Смятам също, че е важно да постигнем напредък най-вече при прозрачността, защото този голям брой експертни групи, които в момента никъде не са а, посочени експлицитно някъде и не се знае кои съществуват, кои не, те трябва да бъдат ясно посочени, така както предлага омбудсмана. По тази причина аз предлагам, ако комисията не направи това, и чака парламентът да изготви доклада, тогава вече може да има ясни указания за действия и да се избегне един дългогодишен срок. Аз смятам, че становището е много интересно, е, много трезво подготвено, обаче трябва да се покрие целият спектър. Благодаря. Желая ли комисията да вземе отношение по тази въпрос? Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги от парламента, аз разбира се съм тук, за да ви уведомя по отношение на техническата степен на, готовка, на подготовка. Наистина ние в момента занимаваме с нови хоризонтални правила. В момента сме доста напреднали по работата. По отношение на точната дата на приемане, това зависи от политическата воля и аз не бих могъл да ви предоставя допълнителна информация. Но наистина в комисията от техническа гледна точка ние сме напълно готови да приемем тези правила съвсем скоро. Ако ми позволите, ще се обърна към госпожа Трибо по отношение на нещата по същество. Този дебат наистина е съвсем навременен. Може би много добре си спомняте, че заместник-председателя на комисията отговори на доста предложения, които бяха отправени към комисията от Европейския омбудсман. Господин Тимерман пое много конкретни ангажименти и точно с това занимаваме ние в комисията във връзка с прегледа на хоризонталните правила. И накрая, ако ми позволите, ще ви кажа какво ние от комисията възнамеряваме да направим. Наистина, голяма част от това е свързано с прозрачността, подобряване на прозрачността. Ще ви дам няколко конкретни примера. Всичко започва с начина по който експертните групи за в бъдеще ще бъдат избирани като състав и ще бъдат създавани. Имаме система, която иска да се подадат заявления с помощта конкурси или отворени покани за участие. Всяка една група в която трябва да има членове, с изключение на тези, които идват от държавните органи. Ще трябва да се оповестяват такива покани за участие. Това ще се случва с помощта на нов регистр за експертните групи, т.е. това няма да бъде качено някъде на някоя страница на генерална дирекция, а ще имаме специален регистр за експертните групи. С това обаче идва и едно друго подобрение – и то е свързано с баланса. Вярваме, че тези отворени покани за участие ще подобрят и баланса на групите. Тоест, ние ще кажем от самото начало какви членове търсим и всички, които се интересуват от групите, ще знаят по какъв начин групите ще бъдат организирани в бъдеще. Всеки, който проявява интерес, ще има много по-лесен начин да изяви своя интерес и да се присъедини към групата. Така че въпроса за баланса вече няма да е нещо, което се решава при затворени врата. Има още неща, свързани с прозрачността и това е, че в бъдеще ще имаме задължителна връзка между представителите на онези експертни групи, които представляват даден интерес, било то бизнес интерес или някакъв друг, те ще бъдат регистрирани като лобисти в регистра на лобисти, за да могат да продължат да работят в експертните групи на комисията. Така че за в бъдеще, когато влезете в регистъра на експертите, на членовете, които имат подобен интерес, ще може да видите, че е направена връзка между този регистр и регистра на лобистите. Имаме много сериозни правила за управлението на конфликт на интереси. В бъдеще тези членове, които искат да работят като независим експерт в експертните групи, т.е. да представляват себе си, ще трябва да преминат през оценка за конфликт на интереси като направим тази процедура, ще предоставим на генералните дирекции един много ясен списък с неща, които трябва да бъдат разгледани. Ще има формуляр и едва след като всичко бъде взето предвид, ще може да се реши дали тези експерти могат да се присъединят към експертната група. Тези декларации за конфликт на интереси също ще влезат в регистъра на експертните групи. По този начин ще се увеличи общата отчетност на всички тези групи. Споменахте проучването, което беше направено и във връзка с него искам да направя едно кратко изявление – след проучването много неща се случиха, особено тези, които току-що споменах. Всъщност проучването подходи критично към много въпроси, които комисията вече публично обяви, че ще разгледа и ще разреши. За момента нещата са приемливи, защото в доклада, в това проучване а, се споменават неща, които за момента са само намерение на комисията. Обаче проучването има и много неточности и ще ви дам няколко примера. Ако в проучването се стига до а, заключение, че има дисбаланс, а, това е възоснова на общи твърдения. Искам отново да кажа нещо за баланса. Ние малко по-нюансирано подхождаме към тази тема. Ние не сме за 50-50% разпределение между, да речем, економически и неекономически интерес в работните групи. Това, което комисията силно защитава е принципа за баланс и това е много ясно в новите правила, които ще излезат през следващите няколко седмици. Въпреки това, трябва да има някаква степен на гъвкавост, която отчита конкретните задачи и мандат на експертната група. Може да има група, в която са необходими конкретни профили на експертите и съответно състава на тази група да не може да бъде задължително 50 на 50. Това е от изключително значение и не мисля, че това е систематичен проблем. Въпреки това, нашето внимание беше привлечем към тези, както се твърди, дисбаланси. Разгледахме ги и, а, и в някои случаи открихме, че информацията не е напълно точна. Така че комисията работи по промени. Според нас те ще подобрят и ще увеличат общата прозрачност, легитимност и отчетност значително. И ако проявявате интерес да проследите дискусията или ако искате да поговорим допълнително, ние сме на ваше на разположение. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря. Наистина прозрачността е добър регулатор и най-вече когато става дума за конфликт на интереси. Госпожа Трипъл, за заключение. Да, благодаря. Очаквам да получа изменения от страна на колегите. Искам да отговоря на Европейската комисия. Да, много внимателно ще оценим това, което ще предложите. Ще видим дали е достатъчно или не. Аз мога да кажа също нещо по отношение на баланса а, и за това, че обществото трябва да бъде представено в тези групи. Явно неята не се различават. По отношение на това какво случва в тези експертни групи, ще подходим много много обективно към вашите предложения, но ако се наложи, ще внесем резерва. Така че ще следим нещата. и Надявам се, че всичко ще бъде наред. Благодаря. Благодаря. Ако искате да внесете изменения, срокът за внасяне на изменения е 8 март в 12 часа. А, на 16 и 17 е, март е, ще бъдат проучени предложенията и на 23 март е, ще бъде обсъден в комисията на, за бюджетен контрол този доклад. На 7 април приемане на доклада в комисията по бюджети окончателно и след това процедурата в Комисията по бюджетен контрол. Сега преминаваме към гласуване. Искам първо да ви помоля да поставите електронните си карти в апаратите за гласуване, за да проверим дали работят. Трябва да има 34 участници в гласуването. Моля, гласувайте, за да направим проба. Тридесет. Още един ни липсва. Така, сега гласуваме първо по доклада на нашия доклада Деховски,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 Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. То се покрива от компромис А, който вече гласувахме. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме целия доклад електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Доклада се приема с 29 гласа за, 6 против. Мога само да поздравя докладчика. сега. Ще гласуваме насоки за бюджета 2017 година, раздел 3. Тук имаме редица компромиси. Изменение едно за. Против. Възражали се. Приема се. Компромис едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против,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 А, извинете, казва председателят. Ще гласуваме на три части. Първо, това, което покрива изменения 43, всъщност поправя се председателят, първа част. Гласуваме по първата част на този компромис. За. Против. Въздържали се. Първата част е прията. Втора част. За против, въздържали се. Втората част на компромис 8 е прията. Компромис 9 за, против, въздържали се. Компромис 9 е прият. Компромис 10 в 4 части. Гласуваме по първата част за, против, въздържали се. Приета е първата част, втора част, за, против. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваме втора част на компромис 10. Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за и 17 против. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърта част за. Против. Да проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. Четвърта част е приета с 18 гласа за и 17 против. Компромис 8 в две части. А, извинете, казва председателят.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 Изменение 14, компромис 14, извинете, поправя се председателят. Компромис 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 15 е за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 112 за, против. Въздържали се. Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение 112. Начало на гласуването. Thank you. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 гласа за, 17 против и 2 въздържали се. Компромис 16 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 17 за. против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за. Компромис 18 поправя се председателят. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 119. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 118. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваме по изменение 118. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 гласа против. 17 за, изменения 126 и 129, които са с един и същ предмет. Кой е за? Против? Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за, 16 гласа против и един въздържал се. Изменение 150. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 22 за. Против. Въздържали се.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 Компромис 25 за. Компромис 25 за, против. Ще проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28 гласа за, 6 против и един въздържал се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 186. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 28 за. Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 108, 195. За, против въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 с едно изменение устно, с устно изменение. Without increasing the overall tax burden for citizens. Няма възражения срещу това устно извинение. Кой е за? Против? Възражали се? Приема се. Сега гласуваме целия доклад. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Доклада се приема с 25 гласа за, 6 гласа против и 4 ма въздържали се, така че можем да поздравим само докладчика. Господин Здековски ще замести господин Фернандес. относно трансферите за 2016 година. Жужековски. Господин Ждачовски. Monsieur Жетковски. Il s'en Той тръгна ли си? Monsieur Жетковски, vous êtes, vous suppléez le... Господин е, Ждечовски, вие замествате е, общия докладчик е, по бюджет 2016 относно трансферите. Трансфер номер 1 2016. Господин председателю, благодаря, че ми давате думата. Става дума за първия трансфер за тази година. Фонда за глобализация. за 1 милион 955 хиляди. Това е сума, която се отпуска за подкрепа на бивши работници в Белгия в сектора на производството на стъкло. А сега приспособяване към глобализацията е това гласуване. Преминаваме към него. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за, 4 гласа против. Няма други предложения за трансфери. Следващото ни заседание ще бъде на 23 февруари от 15 часа тук в Брюксел, на 16 март от 9 до 12.30, от 15 до 18.30 в Брюксел и на 17 март от 9 часа до 12.30 отново в Брюксел. Въпроси разни няма. Обявявам заседанието за закрито.